Разяването, е, темата е специалния доклад на Европейска сметна палата, освобождаване от отговорност и процедури за внос, е, неефективност и отразяване на благоприятно върху финансови интереси. Докладчика има думата. Е, уважаема госпожа председател, е, членове на комисията по бюджетен контрол, благодаря ви за интереса, който проявявате към нашия специален доклад като член на палатата, който отговаря за него, за мен е удоволствие да ви представя, да направя един преглед на работата ни и наблюденията ни по доклада. Процедурата по доклада би трябвало да, да се вмести в правната рамка, за да се прилагат разпоредбите за защита интересите, финансови интереси на Европейския съюз. Тази година отбелязва, отбелязва 50 години от Митническия съюз. Митата между нашите държави членки и въвеждането на такива върху внос от трети страни е, е факт е, вътрешните граници е, са премахнати заради свободното циркулиране на стоки на европейския свободен пазар. Стоки обаче, които влизат в пазара ни от извън митническата територия на Европейския съюз, са, обект на митнически контрол и плащането на налози, митнически налози. Тези мита е, са е, основна част от традиционните собствени ресурси на Съюза и важен източник на приходи към бюджета на ЕС. 2016 е, този, тези традицион, този традиционен собствен ресурс беше 20% от приходите на Европейския съюз, което означава 20,1 милиарда евро. Е, преднамерено е, заобикаляне е, и неплащане на, на мита води до подценяване, чрез подценяване, погрешно описание на происход не, или комбинация от няколко измами води до това това е, е, всъщност увеличава е, е, разликите в митата и трябва да се компенсира от джоба на накоплатеца. За този специален доклад ние в него оценихме дали комисията и държавите членки е, са въвели една жизнеспособна е, е, процедура за внос и защита на интереси на Съюза. Посетихме митническите е, органи в е, пет държави членки, е, което доведе до следните наблюдения. Констатирахме, че сегашната система не е, приоритизира значението на митническите е, на, на, налози като източник към, за приходи в еврейския бюджет. Сега се прави нова оценка на тази, този недостиг. Е, оценка на недостига е важен, за да се е, предприемат съответно е, целенасочени митнически проверки. Защо държавите членки отговарят за набирането на, събирането на мита? ние поискахме държавите членки да провеждат митнически контрол. И тъй като комисията може да, е, държи, да иска финансова отговорност от е, даже държава членка в случай на административни грешки, тези държави е, членки, които не провеждат митнически проверки, могат да избегнат този риск изцяло изпълнение и прилагане кода, митническия код на Съюза е в ход, но съответната инфраструктура и е, обмена на информация, на е, митническа информация, не са достигнали, е, не са изпълнили пълния си потенциал. Сътрудничеството и обмена на информация с страни от, извън Европейския съюз се увеличава, засилва и програмата за действие на Европейския съюз, като, например, Митници 2015, доведе за, е, до допълнително е, подобрено събиране на информация и обмен на такава между държавите членки. Прето, е, трябва да се прилага еднородно, едно, еднакво митническото законодателство, включително интегрираните митнически е, е, мита и е, е, тарик. Е, се, въпреки това обаче остават някои недостатъци защо а, комисията след а, при, а, при, предходни препоръки на а, сметата палата а, продължава да, да, да, продължава да не прави е, обща оценка в целия Европейски съюз. Е, този, е, тази липса на еднороден подход към митата води до недостатъчно плащане на е, мита, което е, подкопава, изкривява избора на внос на държавите членки и води до така нареченото търсене на най-изгодни е, внос от е, страна с най-изгодни митнически е, режим. И е, въпросът е да се направи така, че да се е, внасят, да се привлекат и има страни, които наистина по този начин привличат повече внос. Това се забелязва в подценяване на вноса на текстилни продукти и обувки от, от Китай, където държави членки, които не провеждат такъв, такива проверки, привличат внос от други държави членки. Е, в един случай на Олаф е констатирал възможен загуба на мита поради, и на ДДС поради подценяване на а, текстилни стоки и а, обувки в внос от Китай. на стойност 2 милиарда евро за периода 13 до 16. Анализ на е, прилагането на митническия контрол разкри е, недостатъци, като например различие, разминаване в подхода при е, третиране на е, първоначалната е, измама при класификацията и е, неприлагане на режима на санкции. Е, това се маскира с а, измамно а, транспортиране, а, транзитиране на страни а, от страна, в която са внесени незаконно, след което се а, внасят в Европейския съюз с фалшифицирани документи. Това е защото държавите членки не провеждат пред варителни проверки, за да приемат, да, да за, защита интереса на Европейския съюз. Още повече, контролите след пускане на пазара на дада стока са недостатъчни, за да се е, осъществят съответните проверки и упростената процедура. Е, и такива проверки често обхващат е, внос, от, внос в други държави членки. Стоки под дадена стойност са освободени от мита, от митяване. Открихме, че е, липса на проверки води до недостатъчно плащане на е, налози върху стоки, обявени под дадена стойност, откупени, е, закупени онлайн от страни извън Европейския съюз по линия на електронната търговия. Доказателства от Обединеното кралство сочат към масово подценяване на стоки, е, от САЩ, е, което е, при което се наблюдава от 10 до 100 пъти обесценка на дадена стока. В заключение на този одит ние открихме недостатъци в правната, недостатъци в правната рамка, както и в изпълнение на митническите проверки от държавите членки те е, засягат е, и накърняват финансовия интерес на Европейския съюз. Ето защо ние формулираме препоръки към комисията с цел да се засили правната рамка и нейното приложение на практика. Същевременно препоръчваме на държавите членки да подобрят и адаптират е, съществуващите системи за митнически контрол и съответното разследване на злоупотреби. Госпожо председател, е, господин докладчик, членове на комисията. Е, ние благодарим на е, аудиторския екип, който изпълни тази задача. Аз съм на ваше разположение, ако имате въпроси. Благодаря. Кратка презентация. Докладчик е господин Али за 5 минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин Русо, Митниците играят изключително голяма роля по отношение предоставяне голяма дял от собствените ресурси, около 14% от бюджета на ЕС. също но по този начин се предотвряват както риска, така на гражданите, потребителите, така и на пазарите. И в този смисъл процедурите в пет държави, които на практика наброят половината от Европейския съюз, бяха анализирани. Много интересни са наблюденията, които са направени. И констатациите са предоставени както на държавите членки, така и на комисията, прияти от комисията и в надяваме се, че в бъдеще съвместно ще можем да постигнем осъзаеми резултати. Тук се повдигат няколко въпроса. Защо изпълнението на няколко от препоръките препоръките и желанието на комисията да започне да ги изпълнява, в крайна сметка обвързано с 2021 година или началото на следващата финансова рамка. Докладът бе приключен 2017 година и обхваща 10 годишен период на оценка. Имайки предвид е, е, Брексит, март следващата година този факт, който следва да настъпи. Е, следователно, очевидно ресурсите ще е, бъдат е, засегнати по всички функции, особено сближаване, сигурност и отбрана. Затова е било добре да се предприемат по-ранни мерки. Що се отнася до някои от схемите, свързани с избягване на вносните мета, включително засягащи много потребители, нужно е да направим така, че да има тясно митническо сътрудничество сътрудничество както по отношение на страните членки, така и трети страни. Изключително важно да се споделя статистическа информация, свързана с е, формите на контрол за Европейския съюз при вноса. Оставаме с впечатление, че цялата система е фрагментирана, което означава, че не може да се споделя подходяща информация да се постигне единен подход. Е необходимо е да има хомогенен начин на контролиране в държавите членки по граници, да е, се, а, има по-добри стратегии за управление и наблюдение на риска и това трябва да стане на време. О, о, действително, що се отнася до обмена на информация, митническа информация, що се отнася до е, защитата на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 За тези цели се предоставят на 600 милиарда евро и е необходимо да има количествени резултати за изпълнението. Говорим също така за бюджет, основаващ се на постижението. имаме предвид, в крайна сметка, необходимостта от показатели, на които трябва да се хвърли допълнителна светлина, до каква степен са обхванати. И накрая, що се отнася до констатацията, че митниците в държавите членки имат различен подход – що се отнася до а, оценяване на стойността, неточно описване на стоките и неправилно класифициране, включително във връзка с съответните санкции, които трябва да се имат предвид. А, много важно е да се има предвид подхода, който ще се избере, за да няма ненужно бреме, което да се прехвърли на останалите митници. Благодаря. Сега от комисията има думата за две минути. Much, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Първо, приветстваме този специален доклад относно процедурите по внос и големи промени обаче се случват в момента в правната уредба, за да може да се оптимизира митническата процедура. Така че много добре е важно да има баланс между формите на контрол и формите на работа. Ние напълно съзнаваме, че държавите членки са на фрутовата линия при изпълнението и наистина отчитаме препоръките, които се правят към националните администрации. Съвсем накратко искам да се спра на някои от препоръките, след това ще дам думата на колегата от Генерална дирекция бюджет, който ще продължи. Първо, отчитаме положителните послания на доклада имаме напредък по отношение на единното прилагане на уредбата. Комисията прие голям брой препоръки, които са направени. Искам да подчертая обаче, че нещо, което не приема коми... комисията е във връзка с а, задължителните решения за а, стойността. Сега не е още дошло времето за подобна мярка. Трябва да продължи анализа по доклада. Комисията приема много от предложенията в чисто технически аспект за усъвършенстване на системата, но за някои е, желаем да се направи допълнителен анализ. Желаем да продължим да работим. По-настоящем влагаме много усилия относно акта по изпълнение за финансовите рискове и критериите, съответно, които да се прилагат в целия Европейски съюз. Вчера комисията прие един доклад относно изпълнението изпълнението във връзка с митническия кодекс и изпълнението му. Така че наистина е много важно да се укрепя, укрепва и засилва законодателството в областта на митниците. Много важно е също така съответните администрации в държавите членки да бъдат подкрепени в допълнителни средства. Предлагам предвид значението на темата е, докладчика отново да вземе отношение след изказващите се. Е, сега идваме на следващата кратка презентация. Доклад 21-2017 е, за екологизирането по сложи система за подмагане на доходите. Имате думата. Госпожи и господа членове, благодаря за тази възможност да ви представя специалния доклад екологизирането, по-сложна система за подмагане на доходите, която все още не е екологично ефективна. Целта на екологизирането е да се компенсират фермерите за общественото благо и да се подобри околната среда. На тях се пада 8% от бюджета. Основното заключение от Одида е, че екологизирането в сегашния си вид – е едва ли ще подобри екологичните резултати на ОСП. Изискванията не са особено взискателни. Повечето фермери, 65%, имат, използват плащания без да бъдат предмет на задължения. В резултат на това екологизирането води до промяна в практиката от около 5% на обработваемата земя. Установихме, че комисията не е определила конкретни цели за, резулт... за ефекта на екологизирането върху околната среда. Бюджетните средства за екологизирането не се оправдават и това е всъщност схема за подпомагане на доходите Екологизирането води до осложняване на ОСП. То не се оправдава от резултатите, които се очакват. Държавите членки не са използвали нужната гъвкавост, за да използват максимален ефект от екологизирането. Те прилагат екологизирането така, че да се сведе до минимум а, тежеста върху тях. На тази основа правим следните препоръки към следваща реформа на ОСП. Комисията трябва да разработи интервенционна логика за ролята на екологизирането и трябва да спазват принципа, че фермерите могат да имат достъп до това плащане, ако спазват определени норми. Специални потребности, свързани с климата, могат да бъдат посрещнати чрез конкретни мерки за услуги, които превишават екологичните норми. Държавите членки преди изпълнението трябва да покажат, че вариантите, които са избрали, са ефективни и постигат набелязаните цели. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, ще отговоря. Благодаря наистина. Е, добър и е, труден доклад е. е ние наистина интензивно договаряхме по него. Сега колегата А. Мисля, че този доклад е, отразява добре е, е, общата ни е, селскоманска политика в е, момента, която обаче трябва да бъде е, ремонтирана. Е, по е, екологизацията е, се отделят е, суми, които е, тревожното при което е, че те резултатите не отговарят на е, вложените е, средства. Е, е, Европейския парламент е, подкрепя всички дейности на комисията нормално, които е, се строят да смекчат негативното въздействие върху околната среда. Но логиката на този инструмент е куца. Според мен е, този инструмент е твърде сложен, непрозрачен, е, така е, застрашен от риск и е, подлежи е, е на злоупотреби. Все още не е ясно как ще се използва този инструмент за борба с климатичните изменения. Ето защо в доклада си предлагам е, екологизирането да бъде включено в е, реформата на ОСП е, и да се разпредели по други, в други програми, които вече са доказали своята ефективност и които, чрез които по-добре можем да се борим за постигане целите в областта на климата. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Ще замесвам госпожа Гресле. За няколко минути сега давам думата на Европейската комисия. Ще се опитам да бъда крата. Комисията приветства специалния доклад. Същината на всички препоръки се приема от комисията и ще се има предвид, когато се разработва нова зелена архитектура за бъдещата ОСП. Сметната палата подчертава в заключението си, че влиянието на мерките за оквизиране е голямо. И ще посоча някои констатации, които ще подобрят климатичните и екологични резултати на селското стопанство. Докладът говори за значителен потенциал за екологизирането, тъй като на него се падат 77% от общо обработваеми площи и те са предмет на, една или няко, на едно или някои изисквания, предмет на няколко доклада е, но на някои практики влияят новите изисквания. 13% от фермите, посетени от Сметната палата, и 37% от посет... 30... 37% повече бяха посетени земеделските стопанства. Също така, както посочи Сметната палата, комисията в доклада за 2016 година заключи, че изпълнението от държавите членки и от фермерите не дава възможност да се използва напълно потенциала на екологизирането. Затова през 2016 година комисията предложи да се опростят и хармонизират някои изисквания, за да се подобрят екологичните резултати от екологизирането. Това включва забрана за използването на пестициди. Тези мерки влязаха в е, сила на 1 януари 2018 година. Като цяло споделяме становищата на Сметната палата, че изискванията са твърде бюрократични, за да се отговори на високото ниво на амбиции. В съобщението си за бъдещето на храните и селското стопанство, прието на 29 ноември миналата година, Европейската комисия каза ясно, че ОСП има нужда от по-висока амбиция и сегашната архитектура на екологизирането не е, не е годна да отговори на високото ниво на амбиции. Ето защо следва да се надгради на положителния ефект на екологизирането ще се направи анализ, ще се използват съвременни технологии, за да се види дали това може да е част от законодателното предложение за бъдещето на ОСП. До края на това полугодие ще излезем с, с съответно предложение. Благодаря. Благодаря на Европейската комисия няма си в сянка, затова ще искам да попитам Сметната палата дали иска да отговори. Господин докладчик, искате ли да обобщите? Бих искал да благодаря на комисията за е, реакцията ви е, за, и за всички препоръки. Е, наистина бихме искали да видим промяна. Ако непрекъснато се е, е, се субсидира е, различни селпански отрасли, ако не се обаче е, субсидира екологизирането, няма да има ефект молбите за субсидиране, е, подаване молби за, за е, плащания са много сложни, е, както разбираме от самите бенефициенти. Ето защо този инструмент трябва да се реформира. Е, казваме е, да, трябва, ще го реформираме. Е, ние очаква, участваме в дискусии като комисия Агри и защото повече от ясно е, че след като един инструмент не е ефективен, той трябва да се реформира. Особ, в, особено в областта на селско стопанство има много при, примери на добри практики особено при борбата с е, климатичните изменения. Така че това е един е, инструмент, който е, не съдържа положителни е, аспекти, няма положителни черти. И е, за това призваваме комисията се занимае по-задълбочено с него и при, в следващата многогодишна финансова рамка да е, вземе под внимание мнението на е, комисията, е, на комисията ни, а именно да оценяваме само инструменти, които е, имат е, съответната е, стойност и ефект и водят за, до постигане на целите. Благодаря а, за това, че бяхте толкова стегнати. А, темата е изключително важна. Ще се върна на нея по-късно. Сега остават няколко минути а, до идването на комисаря. Uh, Колеги, моля заповядате, Нека да започнем работа по следващата точка от дневния ред. Освобождаване отговорност Общ бюджет 2016 година Европейска комисия. Колегите, включително и господин комисар са тук. Госпожа Гресле в момента не е в залата вероятно в момента става дума за коалицията в Германия. Но 30 минути ще отнеме, за да уреди въпроса с коалицията и ще се върне обратно в залата. Междувременно аз ще председателствам по тази тема. Добре дошли представители на комисията на Сметната палата. Обръщам се към тримата членове представители на Сметната палата. Много моля, направете вашето изказване. Господин Лазо най-напред. Че, мистер Вон, рапортер, мистер Зеле. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа, в контекста на освобождаване изпълнение бюджет 2016 година Европейска комисия. Редица дискусии бяха проведени 2016 година по доклада годишен. В качеството си като докладчик ще представя първа глава с съответно декларациите по достоверност. Така че аз ще бъда съвсем кратък, тъй като вече доста работа е представена. Колегите ми ще ви представят втора и трета глава съответно. И така, както предишните години, и става ясно от отчета за финансовата позиция 2016 година, съответно и за приходите. Половината от плащанията – е, е, няма материални грешки по тях, докато при останалите, при е, възстановяване на средствата, има материална грешка, съответна проценка. По-добро е положението в сравнение с миналата, миналите години, но все пак грешката е материална, така че наистина е изключително важно да се обърне внимание именно на плащанията при реинвестиране. 2014 година за първи път ние дадахме своето а, мнение относно редовността и законосъобразността на плащанията. Това, разбира се, е част от общия контрол на парламента, включително и вашата комисия. Благодаря за вашата помощ и препоръки през годините съвместната ни работа. Ние в Сметната палата сме готови да ми подкрепяме за подобряване финансовото управление в Европейския съюз. Благодаря ви. Председателя, благодаря господин Ласло. Може би сега да преминем към следващите глави. Господин, господин Козловс, имате думата. Благодаря, господин председател, е, уважаеми господин докладчик, е, господин комисар, е, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да ви представя втора глава от годишния доклад. Тук се прави преглед на изпълнението на бюджета със съответната инфо, информация, анализира се и въпроси свързани с финансовото управление. Искам да подчертая, че целта на главата – е да се даде ход на дискусия между всички участници в бюджетния процес относно предизвикателствата и съвместно да търсят решение. Сега, позволете да представя основните констатации. Първо, подчертаваме, че има сериозно забавене при е, съответно бюджетните кредити за плащане 2000 2020, до 2020 година. Тоест, бавно започна програмния период, неговото изпълнение, по-бавно, отколкото предишната финансова многогодишна рамка. Една от причините се крие в е, точка 2.5 на доклада. На следващо място – прекомерно използване на резервите, маржовете и специалните инструменти в многогодишната финансова рамка. Това е естествено има неочаквани предизвикателства, например миграцията и натиск във връзка с плащания от предишни периоди. Съзираме известни рискове от тази тенденция, защото и след средносрочния преглед виждаме, че малко гъвкаво се остава специалните инструменти до края на периода, за да се обхванат е, нови непредвидени обстоятелства. На следващо място е, съответно неизвършените плащания. Бе из... разисквани този въпрос по-рано. Те са винаги е, доста големи и тенденцията е да се увеличават към края на периода. Освен това, анализирахме тази година и финансовата експозиция на Европейския съюз. Установихме, че тя е значителна и се увеличава поради редица причини. Има сериозни пасиви дългосрочни, Например, пенсионните задължения на първо място. Други финансови ангажименти във връзка с дългосрочните проекти, които не са отразени в многогодишната финансова рамка и съответно гаранциите като Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нищо ново или извънредно, просто тази експозиция трябва внимателно да се управлява и наблюдава през годините. Освен това, тази година анализирахме и също така ангажиментите, що се отнася до инвестиции е, в някои държави членки и разходи, разходните пера. Защо направихме това? Най-напред искахме да посочим, що се отнася до проблеми или по-скоро предизвикателства във връзка с освояване на средствата, което се наблюдава особено в края на периода и след това цикличността на големите потоци финансови ресурс от бюджета в някои економики, което може да доведе до изкривяване и занишено качество на разходване на средствата, което изисква по-сериозен анализ от всички участници. Освен това, идентифицирахме някои предизвикателства по отношение финансовия отчетност а, при целите, а, които са пресечни, например миграция, бюджетната структура по настоящем не беше достатъчно гъвкава, за да можем да дадем точна цифра от средствата, изразходвани по въпросите с миграцията и също така подобни предизвикателства биха възникнали според нас, когато докладваме и по други взаимно пресичащи се политики, като например равенство между половете, промяна в климата или отбранителна политика в бъдещето. Искам да подчертая също така и проблема във връзка с е, все по-усложняващата се картина на финансирането в ЕСА, е, цялата тази галактика от бюджети, която разисквахме миналата година, анализирахме през преизмата на отчетността. И установихме доста новости в финансирането – и отчетността. И може би и тези в отчетността не отговарят на развитието на финансовите. И има какво да се желая. В тази насока посочвам именно това в нашия доклад. И накрая. Четири препоръки правим по отношение на плащанията в следващите години да се има предвид, що се отнася 2014-2020 неразплатените плащания, да има предвидим подход по отношение използването на специалните инструменти, защото може би всеки отделен случай, ако се решава по-отделно, не е най-добрата система. Счетоводната система по-добре следва да обхваща отделните разходни пера и накрая в контекста на сегашната дискусия, която водим за бъдещия бюджет, трябва да имаме предвид реформа на бюджета, за да има предвидимост и отговорност, за да гарантираме, че финансирането, макар че е много сложно, трябва да бъде сложно толкова, колкото е необходимо и не повече. Вие разбирате, че тези е, препоръки са насочени не само към Европейската комисия, а и към е, двете страни на бюджетния орган. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. Благодаря, господин Грегор. Следващия. Благодаря, господин Вон, членове на комисията, дами и господа. Съвсем набързо ще представя глава 3 от годишния доклад 2016 година и първия раздел на доклада са, е представена рамката за изпълнението възоснова на три доклада за изпълнението. Разгледахме тази рамка и направихме сравнителен анализ с е, редица страни, проведахме проучване, анализирахме публичната информация. Включихме три държави членки Франция, Холандия и Великобритания и направихме сравнение с три държави, които не са членове. Включихме и международни организации. За този раздел на доклада ще подчертая само две препоръки. Първо, оптимизирането на докладването за резултатите на комисията. Ние препоръчваме намаляване на целите и следващата препоръка е да се постави акцент върху качеството на данните за изпълнението, предоставени от държавите членки. Радвам се, че комисията вече е приела някои от препоръките. При, и ще ги използва при изготвянето на доклада за 2017 година. Втория раздел се спира на резултатите от докладите за 2016 година. Там имаме 36 специални доклада с общо 337 препоръки, 84% бяха приети или частично приети от комисията, само 9% за момента не са приети. Нашите препоръки се спират на три най-често срещани грешки, качество на събираните данни, разработване на законодателството и наблюдение. Избрахме три години. Разглеждаме устойчивостта, добавената стойност, намаляване на разходите. Трета глава се спира на последващите действия. Избрахме доклади на повече от 3 години, разгледахме 31 препоръки на Сметната палата в миналото. Броят е по-висок в сравнение с предишните години. 67 от препоръките бяха изцяло прияти от комисията. 70% в повечето части, 11% в някои, само 5% не са изпълнени. И най-сетне искам да кажа, че има 11 препоръки, по които няма съгласие от комисията, но в крайна сметка повечето бяха изпълнени. Благодаря. Имате думата вие, господин комисар. Уважаема госпожо председател, е, заместник председатели, е, представители на Сметната палата, докладчици, скъпи колеги, дами и господа. Европейския парламент и вие като комисия по бюджет, не за бюджетен контрол играете важна роля в демократичен контрол на нашите европейски финанси и в оперативната работа на комисията, на нейните агенции е, и е, държавите членки. Играете наистина важна роля в е, всичко това. Благодарен съм за интензивната е, е, е, и конструктивна работа от ваша страна по освобождаване на отговорност, от отговорност на мен и моите колеги. Това е много важно за нашата работа. Днес е, имам е, хубава възможност да чуя вашето мнение и да отговоря на това. Освобождаването от бюджета винаги е насочено назад, има ретроспективна функция, но има а, хвърля и поглед напред. Назад поглеждаме, за да видим къде са направени, са направени грешки, къде има пропуски, какво е вярно, къде сме сгрешили, но същевременно времено това го правим от е, години, е, като сме се получавали от е, своите грешки, възприемали сме съответните препоръки на Европейската сметна палата и сме ги устранявали, също така сме понасяли и слушали критики от Европейския парламент. Е, Обикновено Сега анализираме процедурата за освобождаване е, от отговорност за бюджета от 2018. Това ще стане през 19, е, след като през май излезе проекта бюджета. Още повече тази година е важна и за решаваща и за следващата финансова рамка. Ние Вашите очаквания вашата критика, вашите предложения ще е, бъдат е, отразени в е, следващата финансова рамка ако направя а, е, е, паралел между разли... а, е, държавите членки и а, с, техните столици и правителства, каква е тяхната преценка а, за бюджета, констатирам следното, че а, трябва да а, представяме много по-ясно е, бюджета за всяка година и е, да много ясно е, и точно да обосноваваме всяко изразходвано евро. В следващите месеци ще интензивно ще преговаряме по многогодишната финансова рамка. И като парламент, е, вашето мнение ще е много важно. Е, вие предлагате 2-3% като таван, например. Ние е, като комисия финансираме кохезията, миграцията и различни програми, обикновено тради... финансираме традиционни програми, без това да е в ущърп на нови програми и би трябвало наистина да обосноваваме много ясно заедно смисъл, добавената стойност на всички тези програми. Това е, е смисъла и на освобождаването от отговорност. Трябва да гражданите, е, дънакоплаците да посочим е, какъв е смисъл от всичко това. Второ, да се възползваме от опита си е, при определен бюджет за следващите години. Това обаче е, не може да стане без съответния контрол и без е, а, а, за целта упростяването е много важно. В е, много разговори с местни, централни правителства, кметове, местни управи съм стигнал до този извод. Особено важно е това, например, за начинаещите фирми, които проявяват интерес към Хоризонт 2020. Това, което ги е, притеснява са многобройните формуляри, доклади, отчети, които, е, формуляри, които се е, изискват от тях. Наистина това създава огромни затруднения за тях. Би... Не става дума тук за един документ, а, а, един единствен документ, множество такива. И въпреки това плащанията по първата, първия стълб, общата слуханска политика, бяха осъществени. За нашата политика, кохезионна политика, по отношение на регионите и общините, също финансиране на научните изследвания, малки и средни предприятия. Всичко това трябва да бъде. За, за всичко това трябва да, да направим, да опростим значително процедурата в следващите години, за да бъде по-приемлива за всички а също времено и да обезкуражава, да, да, да води до по-малко корупция. ние е, е, е, сега сме отговорни за, е, и, и разчитаме на партньорство си и при партньорските програми, о, о, програмите по съвместно управление. тук вече заедно с, комуните, с общините ние формулираме тези програми, съфинансираме ги и ги управляваме съвместно. това означава, че за да отговорим на изисква, на очакванията на хората, ние трябва да бъдем, да действаме е, така добре, както е, е, по същия начин трябва да работят добре не, не само комисията, но и но, вие, парламента, на национално, на местно равнище, да не говорим и за сметата палата, но не само европейската и националните и регионални сметни палати. Е, също комисията е по бюджет бюджет, национални и регионални бюджети, е, съответните контролери на тези бюджети също трябва да работят еднакво добре и е, човешкия ресурс е, трябва да е достатъчно е, компетентен в това отношение, трябва да работи достатъчно добре, е, тъй като е, всички ние споделяме общи е, амбициозни цели. Годишният доклад на е, Европейската сметна палата ни е, дава е, така важни отправни точки за бъдеще. Няко... Формулирани са положителни констатации. Значи няма едно важно развитие във важната посока е това, че няма много негативни констатации и това задължава комисията и държавите членки, е, когато управляват европейските средства, да е, усъвършенстват работата си в това отношение. И тази тенденция трябва да продължи е, процента на грешка е, паднал от 3,8% на 3,1%. Това е математическо изражение на положителната тенденция и да добавя е, Европейската сметна палата анализира определено една година, дадена година. Но а, е, грешки се допускат и по-късно, които а, е, с обратна дата могат да бъдат а, а, претеглени и констатирани. Това, според нас, а, се е, установява накрая, а това за да накоплатеца е най-важно. Е, сумите, е, които са загубени по този начин, би трябвало наистина да паднат под 2%. Това са а, е, наистина реалните рискове и а, е, грешки. Е, това, тази тенденция трябва да продължи и ако е така, наистина най-важната цел ще е постигната. Комисията по бюджетен контрол, Сметната палата, комисията, ние сме звената, където които е, наистина трябва да е, е, установяват, които взаимно трябва да се контролираме и да критикуваме действията си. За десети път последователно се потвърждават констатациите на, на Сметната палата е, сега всичко е на базата на международните счетоводни стандарти в е, публичния е, сектор. Тук имаме определена оценка, която отправя важен сигнал Какви са причините за грешки? Е, закъсняло приемане бюджетната рамка за 14-20 година. Е, тук е, държавите членки играят своята роля, защото тук готвим шестата финансова рамка. Първата беше 988 и никога не е имало е, не се е случвало така. При предлагането на една е, преди е, изготвяне на финансова рамка да се провеждат европейски избори. от тук произлизат две възможности. би било продължение на обичайната ни работа. Предлагаме рамката е толкова но ще имаме европейски избори с водещи кандидати. Едните обещават повече европейски пари, е, чертаят райски е, перспективи, други казват е, нито лев повече, нито евро повече към Брюксел, не са спечелили бюрократите и ще трябва да се избира между тези двама кандидата от това ще зависи новата, новото, структурирането на новия парламент, лятната вакансия, след това ще се избират е, комисарите, новата комисия най-рано през ноември 2019. Тогава един водещ кандидат или кандидатка е, ще трябва да отговаря, е, да, да отговори поне, да оправдае поне част от инвестираните в всичко това средства и тогава е, едва е, преди коле 2020 ще имаме нова бюджетна рамка. 21 отново ще има една загубена година в това отношение за научните изследвания, за селското стопанство. Е, значи, ако искаме да, да избегнем грешките от миналото, да сме готови за следващия, следния сценарий. Е, вашите два доклада е, е, от март са много важни за нас. Ние ще направим всичко възможно предложението ни да излезе през май. Малко преди това съответните поправки в законодателни поправки да са ви представени българското председателство трябва да е готово и австрийското председателство трябва да е готово. По, е, и те са обявили е, вече темата многодишна финансова рамка като приоритет номер едно. След това е, Европейския съвет, ние сме в контакт с президентите след 4 седмици когато ще се проведе неформален Европейски съвет. Е, ако не го направим, ще е, се питаме как може е, е как ще се наложи наистина един европейски избор, който ще уреже европейския бюджет, което е против интереса на всички. Е, е, парламента, съвета, Европейски съвет и комисията е, трябва да демонстрират наистина добро управление е, по е, една много сложна тема рамките, бюджетните рамки и трябва да излезат с е, решение. научите работници, селени, селски стопански, мански граждани ще приветстват такъв, такъв подход. Това ще бъде наистина неофициалното освобождаване от отговорност, това, което правим днес при разработването на, на, на, на нашите програми, например кохезионните програми, констатираме, че бюджета за 2017 е, водил, е, е осъществило, е извършило плащания на 100%. Значи задължение, едно задължение, например, което констатира е, е ангажимент за плащания, констатиран от Европейска смета палата 5%, е, са факт е, в е, момента. Е, отново, ако успеем да си свършим работата, парламента и комисията е, съвместно би трябвало в следващите години е, е, автоматично няма, да не приемаме автоматично съкръщаване на персонала на, е, в следващия е, период. След няколко дни ще представим доклад, ще имаме доклад за това колко служители от всяка държава членка работят при нас да видим е, наистина колко, колко е, души от всяка държава членка работят в нашата много е, мултикултурна на, на работа. Е, това, е, целта на всички тях, на работата ни е да направим е, привлекателни работата в Брюксел, да бъдат привлечени тук Брюксел и Люксембург млади хора, защото иначе никакви шведи, шведи германци, датчани няма да проявяват интерес за... към работа в институциите. Борба с измамата тази тема е, играе важна роля и при освобождаване от отговорност. Ние би трябвало тук, е, би трябвало да следваме политика на нулева толерантност. Сметната палата е, е констатирала относително малък брой измами, случаи на измами, но макар и този минимален брой също е важен. Тук работата на ОЛАФ, на прокуратура, Европейската прокуратура и Европол е много важна. Бъдещ, би трябвало да се конфигурира с нов екип, защото ЕПО наистина ще промени правилата на играта, надяваме се борба с измамите, Целта е да се гради е, доверие на ниво Европейски съюз, е, но понякога контролът, е, контролът е по-добър от доверието. Вярвайте ни, всъщност изпълняващия генерален, длъжността генерален директор на ОЛАФ трябва да знае, че основната задача е борба с измамите, целта е наистина да се затрудни, да се а, създадат а, раз, а, условия, при които измама да е трудна или не, невъзможна. би трябвало да публикуваме информация за актуални случаи. А, например, а, защото те имат възпиращ е, ефект за е, бъдеще. Е, наказателно преследване, освен чисто санкциониращ ефект, има и раз, разобеждаващ ефект, възпиращ за бъдеще. Е, работата ни е да бъде ориентирана към е, конкретни резултати. Тази насоченост вече дава ранни плодове тази насоченост в нашата работа. Трябва да продължим в същия дух. Това попада под темата добавена стойност. Един неодавнишен доклад на ОСР казва, че европейски, е, се твърди, че европейския бюджет трябва да има една добра и здрава а, е, рамка. трябва да обърнем внимание и на новите, иновативните е, инструменти за финансиране. Е, това, не говоря за интелигентни такива, а за нови, новаторски е, финансиране, предоставяне на, на плащания в брой, съответно гаранции, обаче, които трябва да имат допълваща, а не заместваща функция средства, парични средства в, в, в в брой е, трябва да се използват е, съвместно, заедно с е, традиционните финансови инструменти, за да се постигне съответната цел. Когато преди година видях проекто закона за Омнибус, си казах, Боже мой, проекто текста – а, а, зная много добре, че един текст не може да бъде 100% удовлетворителен за всички, но а, би трябвало да се а, в този нов а, регламент за бюджета и омнибус а, е важно да прозира тенденцията а, към а, опростяване и прозрачност. Благодаря е, на вас е, за многобройните е, предложения за изменения по него. Оценявам вашата работа. Благодаря и на моите сътрудници и на, на експертите в съвета. Работата им беше много сложна, но в следващата финансова година очаквам положително развитие. На 10 януари е, проведахме един цялостен ориентационен дебат е, по бъдещият бюджет, бъдещата бюджетна политика в комисията. Е, проведахме за целта редица публични консултации е, по нашите по-важни програми. Становищата по тази тема се очакват до 8 март. Имаме сериозни проблеми е, в следващата бюджетна рамка. Брексит е, е, и от една страна е Брексит, от друга страна се увеличават разходите. И наистина тук е необходима една искра, за да, да, да ни е, е, да срине бюджета. Ако миграцията изведнъж е, не може да се финансират научните изследвания за сметка на, Българ... на селско-тманската политика, нито пък миграцията за сметка на друга. Трябва да търсим съответния баланс. Общо взето, с поглед назад, е, огледалото за обратно виждане, аз съм относително е, удовлетворен. Имаме добри, положителни примери, но трябва да е, работим още по-добре. Гледайки в огледалото за обратно виждане, казвам, че би трябвало да сме готови на време с бюджет с 2019. Толкова от мен. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че описахте много така картинно и състоянието на нещата и предизвикателствата. Вие, е, ние в тази комисия, може би по-добре от е, всяка друга, виждаме слабостите на европейското финансиране, е, че е, не всеки проект е, е, така носи клеймото на, на добри, добро постижение на практика. Е, сега е, мисля, че е, всички тези, които разработват проекти, ще могат да се радват на по-добро финансиране ние ще излезем с предложения, които смятаме, че ще доведат до подобрение. Сега ще дам думата на докладчика, колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. Мога да излезе. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря за изложението и доклада във връзка с освобождаването за отговорност. Благодаря на господин Йотингер и служителите му. Благодаря на комисаря за това, което каза за бюджета на Европейския съюз и МФР, както каза председателката, с сигурност можете да разчитате на нашата подкрепа. Все още е януари 2018 година, но говорим за освобождаване на отговорност за 2016 година. Доста време измина но смятаме, че възоснова на последните изслушвания по процедурата за освобождаване от отговорност с комисари и генерални директори, искам да благодаря на всички, които проявиха готовност да работят с нас. Uh, Имахме възможност да представим отделни елементи, които открихме през последните седмици и месеци. Това засяга и държавите членки, защото трябва да се трябва да настъпят промени във връзка с съответствията и спазването. проявяваме засилен интерес към резултатите от одита за изпълнение. Възоснова на проведените изслушвания можем да формулираме някои заключения. Първо по ОСП. в последните реформи не отговорихме на очакванията. Преди малко говорихме със Сметната палата за екологизирането на ОСП. Беше посочено още един път, че, цел, че екологизирането беше въведено с цел да се опази околната среда и да се даде възможност на фермерите да дадат своето участие в борбата срещу климатичните изменения. Тези цели не са постигнати. Политиката за екологизиране не е постигнала очакваните резултати. Няма а, особена промяна а, в а, замеделската практика в Европейския съюз има нужда от допълнителни усилия. По-нататък програмата за младите фермери също не е постигнала очакваните резултати. А именно да се освежи кръвта в сред земеделските стопани. Има концентрация в земеделското производство и възниква въпроса за разпределението на средствата по ОСП. Това е въпрос, който ще си остане в центъра на нашето внимание. Някои страни вече въведаха тавани по при разпределението на средствата, някои, но не всички. Все повече на селското стопанство и лесовътството се гледа като на инвестиция, като на възможност свързана с, с стоиността на земята, а, а земята Земята е собственост все повече на инвестиционни фирми, банки, фундации, които разбира се се интересуват повече от а, своите акционери, отколкото а, от а, устойчивото селско стопанство. Ние като съзаконодатели носим отговорност за разработването на ОСП. И първоначалното предложение на комисията беше изменено от парламента, така че ние имаме общи отговорности, но в разговори с колеги в комисията по селското стопанство е стана очевидно, че проблемите се осъзнават и при, когато е необходимо, трябва да се промени курса. Друг важен въпрос е свързан с структурните фондове. Споделяме коментарите за изпълнението на политиката. Трябва да споменем ниското ниво на плащания. Що се отнася до последния програмен период, комисията каза, че са постигнати 100% плащания, но това е 4 години след началото на новия програмен период. Проектите на последния програмен период са на етап разплащане. Новият програмен период е в самото си начало. Трудно е да се правят заключения за новия програмен период, но седмия кохезионен фонд говори за това, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за намаляване на различията между най-бедните и най-богатите региони. Що се отнася до изпълнението на бюджета, ние трябва да ускорим процеса и очакваме българското председателство да определи този аспект за приоритет. И разбира се, трябва да имаме това предвид и при подготовката на следващия програмен период и при полагането на неговите основи. Чухме, че усилията за заетост и растеж дават резултат и продължава да има бедност, не сме положили достатъчно усилия за да я премахнем, не сме стигнали до първопричините й. все още предстои преодоляването на пропаста между бедните и богатите а това според мен е наш дълг и е в духа на европейската солидарност. Господин комисар, говорихте за финансови инструменти, което е чудесно. Нищо не се каза за цената на финансовите инструменти. Споменаха се 1050 различни финансови инструмента. И разбира се, това е тук имаме предвид не само банковите такси, което е много важно за управлението на европейските фондове, за ЕФСИ. И става дума и за ресурси, които бихме искали да се изразходват за проекти. Административните разходи трябва да се намалят, за да има повече пари за самите проекти. с миграционните движения през нашите граници. Стана ясно, че трябва да се обърне внимание на политиката за развитие. С комисария Мимица разговаряхме за доверителния фонд – Да не забравяме обаче какви бяха първоначалните цели. И средствата за развитие сега са насочени към доверителни фондове, а това е свързано с прозрачност. Парламентарната комисия поиска прозрачност и пълен достъп – до годишния доклад за дейността на Европейската служба за външна дейност. Не е допустимо тези доклади да бъдат достъпни само в секретни стаи. В тези доклади трябва да се обоснове изразходването на европейските фондове. Ние държим на публикуването на, тази, на тези доклади, с изключение, разбира се, на поверителната информация. Сега да се върна към 2016 година. Вашият предшественик госпожа Георгиева подписа споразумение 16% от договорените средства със Световната банка са за такси и за е, служителите. Въпросът за миграцията и сигурността. е, излиза на предно място. Сметната палата се оплаква от липса на прозрачност – при цифрите и сумите изразходвани а, за беженската иммиграционна криза. Средствата за тези цели идват от различни бюджетни линии. Разбира се, сегашният бюджет не предвиди тази криза, и затова бихме искали по-добра структура за отчетност. И обсъдихме недостатъците на горещите точки с комисария Аврамопол, ситуацията в Гърция, Италия. Не подхода и към непридружените малолетни лица не съответства на международните стандарти и разбира се спорното връщане на бежанци в трети страни а, ни кара да се запитаме дали успяваме да постигнем обща европейска миграционна политика, като различни държави членки взимат различни решения и имат а, а, различно мнение за това, за кои а, в кои безопасни страни? Ами докладът за освобождаването от отговорност е много голям, но трябва да дадем възможности на други оратори. Е, това не беше така при всички изслушвания. Многодишната финансова рамка вече представихме а, своите мнения. има нужда от яснота, за да се насърчава демократичния контрол и разбира се да се ускори процеса. Тук трябва да положим всички възможни усилия и докладът за освобождаване от бюджета от договорност да бъде на разположение по-рано. Две години и половина е твърде дълъг срок. Процесът трябва да се съкрати. Аз съм готов да положа усилия съкръщаване на този процес. Остават и някои въп... още някои въпроси. Благодаря за ви за отговорите на 53-те въпроса, които отправихме в писмен вид. Един от тях е свързан с повдигнатият от британските колеги въпрос за вноса на текстил от трети страни. Тук настъпи щета за европейския бюджет – и разбира се, има загуби за други държави членки от гледна точка на а, вноската от ДДС. Не знам дали това е изолиран случай или е закономерност. Нелоялната конкуренция между държавите членки може да доведе до проблеми. Бихме искали да чуем. Тъй като нямаме време, ще спра до тук, за да дам възможности на колегите да зададат въпроси. Всичките ми останали коментари са в доклада. Съвсем накратко по четирите най-основни момента. Първо, е, това е, въпросът за е, селскостопанските е, площи, семейните предприятия в е, е аграрния сектор, е, покачването цената на земята, е, което затруднява достъпа до е, земята, което води за, до по-завишени е, е аренда, завишена аренда сега трябва да сме наясни, да решим как, колко ни струва един хектар и какви условия ще поставим, за да избегнем това европейски, от европейски бюджет едно към едно да се да, да помпа средства в ръцете на, в джобовете на финансови инвеститори и други предприемачи. Именно това трябва да отразим в, при реформиране на обща стопанска политика. Второ, съвместната работа с Световната банка най-общо нашето сътрудничество с международни финансови институти и партньори е, винаги трябва а, да отговаря на определени условия. Е, значи условията при най-добри, най-добър, най-добър, е, при най-добри е, обстоятелства, най-добър случай. Тоест, общите условия да са приемливи за нас, това се отнася и за, за всички отрасли. А именно да видим какво постигат а, другите, какво плащат другите и общите условия, дали са а, оправдани, дали са справедливи. Така че този рамков договор е, е наистина много важен. Това, което ви притеснява за различните, е, многобройните инструменти за финансиране – аз съм работил много години в регионалния парламент, национален и нашето кралско, е, царско правило беше всички приходи и а, е, разходи е, да, да се държи еднаква отговорност за всички приходи и разходи в Европейския парламент. Е, в следващите дни ще решим дали ще е, имаме е, така важна, сериозна реакция на, на консултациите за фонда за помощ за развитие и е, вече да видим до каква степен е, си изпълняват задълженията е, комисията и вие в е, програмите по съвместно вземане на решения е, е, под съвместно управление. Сега извънредни е, начини за финансиране. Те трябва да са оправдани и само в такъв случай, само оправдани разходи и добре доказани би трябвало да бъдат допуснати. В следващото десетилетие наистина бюджета ще е сериозно предизвикателство. Европейския бюджет ще е сериозно предизвикателство за всички. Когато говорим за проекта бюджета за 2019, е, е, трябва да помислим какво може да си позволим от бюджета. И това ще се решава с е, е, съответното поемане отговорност и от ваша страна. Е, би трябвало да заложим един е, таван от 1%. Говорихме за едно цяло и едно, което дава възможност да се справедливо да се оценяват вашите вложения, без да се да се а, е, ощетяват а, е, е, текущи разходи, без това да е сметка за текущи разходи. Трябва съответно да реагираме и на нови а, обстоятелства. Чисто а, хипотетично, да кажем, а, настъпи мир а, в Сирия, което означава е, възстановяване, економическо е, изграждане на страната, което означава, че ние трябва много бързо е, да реагираме е, със съответните е, проучвания е, и за да може Европа да бъде един е, сериозен партньор е, на, е, в това отношение. Значи, е, това ще е една дългосрочна задача, разбира се, но тя трябва да се бюджетира съответно, би трябвало да се е, е, предвидят средства в бюджета за това. И това ще става заедно с вас парламента. С Брексит какво можем да направим? В следващите 3-4 години британските власти са застрашени от е, е, внос, е, осъществен не по правилата. И британците трябва да предприемат съответните мерки. Сега имаме доклад за разследване на, на, на, на Олаф и Изпратихме едно много подробно писмо на британците. Ще изпратим след констатациите на Олаф е, подробно е, писмо до е, съответните власти в Великобритания и ще очакваме тяхната реакция. би трябвало да е, обикновено ние проявяваме разбиране към държави членки, които реагират и проявяват разбиране към нашите правила, което не е случая с британските ни колеги, за съжаление. Сега госпожа Балива благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми членове на Сметната палата, извинете, господин комисар, не се обърната директно към вас, но ви задавам конкретни въпроси наистина на вас. Благодаря много за писмените ви отговори. Във всеки случай, като докладчик Гласянка, остават все още въпросителни. Съвсем накратко ще се изкажа. Радвам се, че от вас чувам, господин комисар, че комисията излича полки от миналото. Винаги подчертаваме значимостта на това. И във връзка с изпълнението и гъвкавост в ХОП подготовката на периода след 2020 година, какви са полките излечени от освобождаването отговорност от бюджет, що се отнася до макроекономическите показатели, не заетостта, а, и различни други фактори, които дават възможност да се постигнат а, конкретните заложени цели в отделните отрасли. Какъв е подходът ви? Каква е извлечената полка? Що се отнася до комисар Аврамополус? Той заяви всъщност, че се подготвя рамката след 2020 година, как ще се подобри положението, съкръщаване, например, периодите за програмите. Тогава не зададах въпрос конкретно на комисар Аврамополис, защото в крайна сметка естеството на този въпрос е доста по-широко. И затова питам вас, възоснова на късното изпълнение на сегашния програмен период, как ще се съкрати този период бъдеще? Какво ще направи комисията, за да гарантира качество на програмите от една страна и съответно на временното изпълнение от друга? След това, вие споменахте, но искам да ви попитам за политиката на сближаване. Да бъде или да не бъде? Какъв да бъде мандата й, като сегашния, или какъв, какво да бъде решението? Много често чувам този въпрос. Сигурна съм, че и колегите го чуват. Успешен инструмент, политиката за сближаване може би интегрираните инструменти биха могли да бъдат използвани, за да се обърне внимание на реалните потребности на гражданите от съответните дирекции на е, комисиите и по този начин наистина може би гражданите ще се идентифицират е, по-тясно с политиката. Какво мислите? Възможно ли е наистина да се използват интегрираните инструменти в областта на политиката по сближаване? И накрая, 2007-2013 година. Може би трябва да стигаме до край при анализа на този е, период, така че ние така или иначе сме на края, но как точно стоят нещата, що се отнася до декларацията? колко декларации са оставени е, наистина все още с открит въпрос относно е, корекции, материална грешка, приключване и дали е възможно това може да се предприемат конкретни стъпки от държавите членки. Ето тези въпроси са значими за вас. Предварително ви благодаря за отговора, за начина по който е, работите. Благодаря ви за ангажимента към наистина задачите ви. Благодаря. Господин ваше eh, Благодаря, господин комисар, за э, информацията ви. Наистина бих могъл да продължа да э, изразявам похвали към вас, изказвам похвали э, към вас. Вие, когато казахте, че трябва да водим политика на нулева толерантност към а, е, всякакви злоупотреби и към е, корупция и измами. Казахте, че нямаме проблем с това да публикуваме е, тези доклади. въпросът от тук е как ще. стане, как изглежда това през е, е, призмата на, на случая с е, господин Бабеш. Е, в петък каза следното той от английски. По време на разследването от страна Олов, е, това разследване всъщност е политическа поръчка. Той твърди, че става дума за мафиотска конспирация, заговор срещу него. И от тук третия въпрос. Как изглеждате, как е, гледате на е, на е, допълнителните средства, за които е, нямат е, предистория. Вчера обсъждахме този въпрос. Това се наблюдава навсякъде в сълскопарската политика и навсякъде. Е, и последно, нещо, което е глобален проблем. ние се, е, се отказваме да предоставим на разположение на, на нашите граждани е, резултатите от разследванията. Е, би трябвало да се обединим около това, господин комисар, и да е, предоставим е, тази информация, това ще доведе до повече прозрачност е, и ще укрепи доверието в европейските институции. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за изключително и ясното изложение, както каза и колегата, и отговори. Имам няколко въпроси, може би едно и коментар. Въпросът ми е основно свързан, може би, с международната между многодишната финансова рамка. По-добър начин на използване на средствата и по-добра добавена полза и упростяване, особено що се отнася до а, замеделската политика. Това наистина е музика за ушите ми. Много се радвам, наистина. Така гледат и колегите от ТНП на този въпрос. Така че преговорите очевидно ще бъдат нелеки. Но целта е много ясна трябва да осигурим много силна многогодишна финансова рамка. Независимо как ще се справим, в крайна сметка предизвикателството, пред което ще се изправим, е наистина жестоко. В Съюза трябва да има достатъчно ресурс, за да се справим с миграция, екологични предизвикателства, енергийни, обща отбрада, инвестиране в Европа и разбира се да се гарантираме, че замеделците ще могат да доставят храна за всички нас. Така че ние в Европейския парламент и в комисията трябва да сме в състояние да изградим наистина единна позиция по многогодишната финансова рамка, защото само тогава ще можем да постигнем именно тази цел, а именно силна многогодишна финансова рамка проевропейска. И така, бюджет основан на резултати. Е, действително, не само бюджетната комисия, но и комисията по бюджетен контрол има много сериозна роля в този процес. Уверявам ви, че ние сме готови да водим битка. Но казвайки това, сега въпросът ми какъв е. Що се отнася до предварителните условия? Наистина съжалявам, когато говорихме наистина по въпросите за Брексит, задегнахме този въпрос, но аз не чух нищо от вас, що се отнася до предварителните условия. Това е нещо изключително важно, според мен, за следващата многогодишна финансова рамка. Не можем да избегнем този въпрос. И още нещо, което аз лансирам в парламента, именно упростяването в ОСП. Много важно е според мен това, защото да, разбираме, трябва да реализираме економии, нещо трябва да урежем и в самото начало знаем това, но освен това държавите членки трябва наистина да поемат отговорността си, т.е. по-големи вноски и парламента е много неясно. 1,3% ясно е, ако 1,1 може да се добави по отношение на съвета, ние пък за собствени ресурси няма да отстъпим. И мисля, че е, това е важно, когато говорим за проевропейска силна многогодишна финансова рамката за ОСП и опростяването. Предвиждате ли възможност за а, упростяване възоснова на а, риска, така че да се продължи подобна тенденция? Не може да се прави всичко едновременно, очевидно. Трябва да изграждаме а, а, в ОСП по този начин, ако искаме да постигнем нещо в следващия програмен период. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, след е, три годишно от е, съствие от ноември съм отново в парламента и е, в комисията Конт. Подобно на моята колега, искам да кажа следното. След като изслушах всички, искам да попитам – да, да кажа, че всъщност вие чудесно водите е, вашия портфел. Поздравявам ви. Дадахте да се разбере, че е, трябва да е, се е, отдава, да има повече придадена стойност, е, добавена стойност е, в е, парите на европейския дънокоплатец. Въпреки това обаче говорите, че е, е, е, е става, дума, е, става дума за 1% е, вместо 1,1%. Въпросът ми е, е сега много е, допълнителни разходи ще имаме за технологиите на бъдещето, цифровизация, миграция и други. Но е, тези, е, тези, но, тази е, е, е, нужда да, да се вместим в. Е, да отговорим всички тези нужди с обличен бюджет, е, означава ли. Е, дава ли отговор на въпроса е, какво е, е, се връща от Европейския съюз към държавите членки? Въпроса за субсидиарността излиза непрекъснато на преден план. Ние можем, ясно е какво можем да финансираме, но какво бихме могли да, да отхвърлим и да оставим в ръцете на държавите членки за финансиране? тук чета, че европейския бюджет поема част от е, рисковите инвести... инвестиции на Европейската инвестиционна банка. Фан... Гаранционния фонд 2003 милиарда, ФСИ е, близо 1 милиард и така нататък. И сега комисията добавя предлага общ фонд, гаранционен фонд. Това ще е замяна на съществуващите фондове или, или ще е допълнение към тях? Каква е идеята? Трето, Тук е, е, се говори за това колко се бави финансовата, новата програма и финансовата рамка, но говорите за над 13 е, 000 стъжанти по така наречената синя книга и неплатени стъжанти също така. Как може Европейската комисия, предвид разходите, цената на живота в Брюксел, да търпи безплатни, безплатни е, практиканти или стъжанти, също времено да насърчава инициативата за младежка заетост, да, да лансира инициативата за, за е, младежка заетост е, винаги са били много сложни е, е, процедурите за е, специализации в Европейски съюз. Разходите по тях обаче не идват от средствата за финансиране на програмите. Или което води до това, че по-дребни субекти, които е, е, проявяват интерес, е, участват и винаги едни и същи организации в крайна сметка печелят търговете. Аз също имам въпрос за системата за управление на, на отделните дела, въпрос в ОЛАФ разходите за развитие, допълнителните 3 милиона. Чуваме, че тази система функционира доста зле. Имате ли план в това отношение и как изглежда той, ако имате такъв? Благодаря. Сега, ако обичате да отговорите на въпросите. Мене, там, там, Уважаеми госпожи и господа, сега по големия въпрос приключването на програмен период 2007-13. Фондовете за сближаване и регионално развитие. Крайният срок беше март миналата година. За всички проекти и за изпълнението им. Ние съответно имаме документите 317 различни програми бяха засегнати в този процес. И успяхме, с изключение на някои от тях, ние имаме предварителна процедура по приключване. Около 30% от програмите могат да бъдат действително приключени възоснова на получените документи, а за други документи поискахме допълнителни документи да ни бъдат представени и очакваме, че съвсем в близко бъдеще в мнозинството, ако не и всички проекти, за които става дума, че ще можем да приключим сметките. Няма проект, при който да няма а, уточнено положение. Ние сме наистина в последната отсечка, работейки по този въпрос. По-нататък няколко въпроса а, във връзка с а, Олаф, случаи, които разглежда Олаф. По чешкия въпрос – той е до някъде публичен, но не изцяло. И аз имам твърдото намерение да не се намесвам по същество защото в противен случай, разбира се, ще бъда обвинен, че не съм обективен. Олаф изпрати констатациите си, но никога не съм имал нито намерение, нито а, желание да заява дали нещо, дали трябва да се приключи въпроса преди а, изборите. Изпращането на констатациите беше пряко следствие от проучванията, които извърши Олаф. Нашите генерални дирекции и чешките власти всъщност работят по случая. Нещата са в техни ръце. Възможно е да има е административен одит, разследване, включително и наказателно. но все още не е повдигнато обвинение, независимо дали става въпрос за участник в политическо движение, политическа партия или не, дали е либерал, социалист или а, независимо към коя партия принадлежи. Подходът трябва да бъде напълно обективен, така че аз трябва да се въздържам за лично участие. По този начин виждам ролята си, докато няма, разбира се, обвинителен акт и решение на съда. Естествено, ние не можем да подходим по случая и не бива да прибързваме. Става въпрос за безпристрастност, независимост на съда, на съдиите във всяка една държава членка. Що се отнася до евентуалното възстановяване на средства, ще ви докладваме своевременно по този въпрос. Мисля, че а, вашия председател на 16 януари а, ни изпрати писмо на тази тема. И разбирам, че и съответната генерална дирекция ще може да докладва пред вас. Олаф разбира се, ще отговори на въпросите сега или по-късно спрямо техните правомощия и мандат. И от разговорите си с а, Олаф мога да кажа, че има яснота какви отговори могат да бъдат дадени от страна на Олаф и какви не могат да бъдат предоставени. възоснова на принципните уредба, с, по силата на която е създаден ОЛАВ, знаете, че по това е гласувал съвета и парламента на времето. И що се отнася до управлението и технологиите в рамките на ОЛАВ, изпълняващият е, длъжността директор работи в тази насока. Разбира се, не ни радват е, забавенията или допълнителните разходи, но а, е, казано ми е, че новата система за деловодство управление на делата ще бъде съвсем и разпределяне на делата ще бъде съвсем скоро време в сила, функционираща и то ще, по този начин ще може да се ускори темпа на работата в ОЛАФ. Сега за е, стажантите, е, на които не се плаща по синята книга. Преди 6 месеца установих този факт. Мнозинството от стажантите се подбират с стрикно установени критерии и не ни е позволено да имаме стежанти доброволци. Нужно е да имаме обективни критерии за подбор, които трябва да спазваме. Е, много са кандидатите за стажовете, отколкото можем да назначим в комисията. трябва да си увеличим помещенията пет пъти, ако можем да отговорим на исканията, за да приемем всички. Така че, е, ако, както знаете, всеки парламент е, има нужда от своя асистент, но никоя система стъжанска в света, в, в този брой системите на ООН никъде не може наистина да се прилага е една изключително стрикна система за стъжанти. Що се отнася до безвъзмезните, на тези, на които не се заплаща, ангажирам се да проуча този въпрос. Но дори и тези, на които не се заплаща, виждат голяма полза в работата в комисията, защото по този начин по-късно те имат много по-голям шанс да а, успеят а, да намерят възможност за работа в комисията, за тях това е действително а, един шанс. Струва ми се, че е необходимо наистина да се поемат а, разходите им по настаняване в Брюксел. Повдигнахте въпроса също така за субсиди... субсидиарността. Изключително вълнуващ въпрос. Наша отговорност в рамките и на договорите. Председателят Юнкер призова за период до месец юли за размисъл. Създадена е група на високо равнище, която наистина да анализира задачите, които евентуално бихме могли да върнем обратно но след като имаме правно основание, ако не се променят договорите, не виждам как бихме могли да променим нещата. Имаме ясно възложени задължения по смисъла на договорите. Ще видим как ще се развият нещата от тук нататък, включително имайки предвид и задачите, които следва да се изпълняват, по които финансирането е доста голямо. Може би ще се каже, че да речем няма да се плаща на общностно ниво за селското стопанство, но знае, че в парламента никога не може да се приема подобно решение. От друга страна, Има държави членки, за които чувам, че не са получили един цент за хоризонт 2020, например. Така че в крайна сметка, наистина, за да се промени нещо в бюджета, трябва да има много категорично мнозинство в парламента и единогласие в съвета. Не зная друг бюджетен орган в държава членка, при който да трябва наистина да се отчитат 27 различни системи. Когато пътувах от Хага, Брукореш, от София до Берлин, от Рим до Талин, уверявам ви, че единогласието на практика е невъзможно задача за постигане. И бих казал на всички министър-председатели, работете а, по вашата гъвкавост, защото без това няма как всъщност да запазим системата. Това се отнася, разбира се, и за Европейския парламент. Това е посланието ми. Ние е, дискутираме е, по цяла нощ проекто бюджета, така както се случи за бюджет 2018. И що се отнася до отделните аспекти? Сближаването, например, политиката по сближаване. Съществуват великолепни възможности за успех, ако конкретен регион, например, се доближи до средния БВП, т.е. да няма големи разлики – след 12-14 е, години държави членки вече в е, Европейския съюз. Има успех. Трите балтийски страни са много близо до достигането на средния БВП на глава от населението за е, Европейски съюз. Има някои региони, където ще се достигнат и другаде подобни осреднени стойности именно благодарение на добрата ни им работа и нашата подкрепа се стига до подобни постижения. И в такъв случай е, тези региони няма да имат нужда повече от кохезионни средства. От друга страна, разбира се, сега няма да казвам, кои, които се намират е, доста над средните нива в миналото, сега като че ли попадат в средна категория или дори падат под това ниво. но именно по този начин можем да покажем как допринасяме за по-голяма последователност, устойчивост на развитието. Например, свързване на Европа, Хоризонт 2020 и проче, има своите постижения. Що се отнася до подхода към младите хора? Много години работим в тази насока. Инициативата за младежката заетост е относително нов инструмент. Що се отнася до капацитета по освояването на предвидените средства, не винаги е голям навсякъде. Сметната палата работи активно и се надявам, че в бъдеще ще можем да докладваме относно вход и изход, ефективност на програмите, резултати и приноса им към подобряване на пазара на труда, общо економическо възстановяване и дали следва да продължаваме политиката на сближаване. Един пример искам да ви дам, нещо, което е много близо до сърцето ми. В Бохемия Гърлиц, който е на границата между Полша и Германия, бил е в Чех и Германия, бил е в Бохемското кралство, близо до Дрезден. Гърлиц, е, когато бе, е, сега попада в Силезия, в Полша. И е, ползва финансиране е, по тази линия, е, благодарение на което е, стара, резултатите са много добри и това е доказателство, че в следващия един изоставащ, една изоставаща област, град всъщност стъпва на краката си благодарение на тези програми и за това трябва да продължи следващия финансов период би трябвало именно е, тези е, да засилим е, именно този начин на финансиране, не като търсим съответната ефективност. Ясното е, следното. Европейски семестър и конкретните препоръки е, за държавите членки, е, които е, са с които се изготвят всяка година. Те са е, необходимо ни е не само е, такива препоръки за държавите членки, но и за региони, за да се подобри е, процента на степента на освяване на средства и там. Например, за е, да се изразят, да се изравнят е, райони като е, Форпомен, Предна Померания и Бавария, е необходимо точно това. Е, трябват ни е, заедно националните, регионалните и местните власти да работят заедно, за да се възползват от е, тези, тези фондове. Въпросът дали се поставя като условие върховенството на закона, разбира се, именно а, а, с това отговарям на а, въпросите, а, които поставихте и а, това ще видите в а, предложението, което най-късно през май ще излезе. Вторият въпрос, за да се за отворят, е, за да се компенсира недостига, който ще е, се получи след Брексит, е, би трябвало да действаме по принципа 50-50. 50% от съществуващите бюджетна структура и 50% свежи пари. Е, борба с е, охраняване на границите, борба с тероризма, е, интегриране на беженците, това са нови потребности, при които 80% бюджетни средства и 20% свежи пари трябва да се намерят. От тук вече формулата е едно цяло, едно цяло за всеки, всяко евро. Парламентът е, говори за 1,1. Ние вземаме предвид. Аз предлагам едно. Хикс. Вече Хикс ще означава кои фондове ще интегрираме и дали е, колко ще, ще инвестираме в отбраната. Например, Хикс може да бъде 1,11 или 1,11-1,19, е, и е, значи между 1,1 и 2%. Е, по-добре е, тези страни, които по-разумно изразходват средствата, е, съответно тези, които очакват и разчитат повече на помощи. Това е конвергенция между тях. като разбира се трябва да изключим всякакви е, мафиотски елементи. Това е, е отбравната ми е, точка и това ще кажа публично. Сега Сметната палата желая ли да вземе е, отношение? Благодаря, госпожо председател. Само да повторя нашия ангажимент, че ще продължим да подкрепяме вашата работа по обществен надзор. Докладчикът, моля, бъдете крата. Благодаря ви, за интересната дискусия, която е много важен елемент от бъдещата дейност. Остават много въпроси, но ще ги повдигна по друг повод. Искам да благодаря на докладчите в Сянка за конструктивното сътрудничество. Договорихме се да бъде изпратено писмо на комисария Йотингер. Това ще бъде важен елемент в, при освобождаването на комисията отговорност. Тук само ще благодаря на секретарията на комисията за бюджетен контрол, на съветниците на нашите групи както и на експертите за чудесния доклад. Нямаше да мога да свърша работата без тях. Благодаря им. И сега предстои да се захванем с самото съставяне на доклада. Благодаря, господин комисар, благодаря на служителите в 6 и половина в, на трето а, ниво ще се съберем на по, да, на по едно питие по повод на новата година. Благодаря ви. Приключихме с тази точка в дневния ред. Сега кратко представяне на специален доклад 20-2017. Сега думата има компетентният представител на сметната палата. Гаран... Целта беше да видим а, дали се изразходват правилно средства по, гаранци... по гаранциите. Става дума за две централно управлявани програми. За комисията е сключила договор с ИАФ и Европейска инвестиционна банка сключва договори с инвестиционните посредници. Те са от части части, от части обществени. Бюджетните средства бяха определени на 1,7 милиарда евро и с ЕФСИ сумата достига 3 милиарда. Когато погледнете инструмента, става дума за един относително малък инструмент в сравнение с националните програми, преследващи същите цели – някои от тези национални програми се финансират от национални средства, но много от тях се финансират и чрез структурните фондове. И ако това не е единственият фонд, трябва да се види дали тези е, системи са ефективни, дали са намерили своята ниша, дали осигуряват добавена стойност. Сега констатациите съще, съществували са подобни инструменти в миналото, но комисията не е правила цялостна оценка на тяхната ефективност, така че това отсъства и подобна оценка би била подобна а, за бъдещи инструменти. Второ, финансовият размер не е бил определен възоснова на цялостна оценка на пазарните потребности. Става дума за дребни дейности е, спрямо това, което се реализира на ниво държави членки. Е, твърде голям е броя на крайните бенефициенти, които нямат нужда от гаранции. Повече от половината бенефициенти казват, че не са се натъкнали на пречки при получаването на финансиране. Става дума за новаторски дейности и повечето и амбициите, които са получили подпомагане, не съответстват на амбициите, заложени в преамбюла. Повечето от дейностите са свързани с скромно ниво на новаторство. При някой няма никакво новаторско. Разширяване на ресторантско помещение с 20% се смята, че е достойно за финансирате. Ако имате предвид колко стотици хиляди ресторанти съществуват, можем да се запитаме какъв е окончателният резултат и защо някои получават подпомагане, други не. Вече споменах, че има частни и обществени посредници. Общо взето 50 на 50. Има разлика в поведението на двата посредника. При обществените организации, а вниманието е насочено към по-рисковите МСП, докато частните са насочени към по-безрисковите. -по и рискът е свързан с дейности, основани на знанието. В економическата теория, тогава, когато имаш система от субсидии, економическата потребност не е не съответства на ползата. Ако дадеш субсидия на един бенефициент, не можеш да си сигурен, че ще се постигнат резултати, защото ползата от субсидията може да, да отиде при доставчика на услугата. Факта, че двете групи се държат по различен начин, не е окончателно доказателство, но говори за това, че трябва да се прави внимателна проверка на кого се предоставят субсидиите. по разходоефективността. Установихме, че комисията не анализира внимателно а, това, което плаща на Европейския инвестиционен фонд. А, да, това е обществена институция, но е много важно и тези такси да са предмет на стриктен контрол и да се свеждат до минимума. Проведахме економически проучвания за това какви резултати са получени в една държава членка, Франция, установихме, че има държави членки, които използват а, подобни а, субсидии. Сега се връща сега на препоръките. Първата препоръка не препоръчваме да се промени много в съществуващия период. Промяната, в, промяната при посредниците на настоящия етап не би било удачно. Но за в бъдеще комисията би трябвало да координира тези програми с тези, които съществуват държавите членки. Второ, комисията следва да направи оценка на ефективността на предишните и текущи инструменти. Резултатът от подобна оценка да се използва при разработване е, на е, следващите програми в, след... МФР. Комисията трябва да анализира ефекта от тези инструменти възоснова на постигнатите резултати, тогава, когато посредниците са частни, а не публични организации. Успеваемостта трябва да бъде насочена към онези организации, които трудно получават финансиране от частния сектор и инструментът трябва да бъде насочен към онези, които няма достъп до частно финансиране. Комисията трябва да извършва надзор върху на таксите, които плаща на Европейския инвестиционен фонд и да се прави е, проучване на резултатите. Данните често се считат за поверителни, но има нормативни бази, които позволяват данните да се предоставят на учените. Това са основните препоръки. Комисията за щастие прие повечето от тях. Не приеха една от тях, свързана с годишното събиране на данни от посредниците за това кой има достъп до търговско финансиране. Повечето от пръките са прияти. Благодаря, госпожо председател. Това беше моят доклад. Благодаря. Думата има Мартина. Благодаря. Благодаря на Невен Матес. Докладът е много навременен. Ние говорим за постигане на баланс между безвъзмезните средства и кредитите. Комисията в момента подготвя дейността преди 2018 година приветствам констатациите, препоръките на Сметната палата и трябва да кажа, че съм съгласна с почти всички. Е, радвам се, че комисията е приела повечето от препоръките. Моето мнение е, че финансовите инструменти трябва да се използват само тогава, когато няма е, кредити, защото проектът е твърде малък или е, рисков, или кредитополучателят не може да осигури е, обезпечение. Готови сме да анализираме конкретни проекти. В своите препоръки ще привлека вниманието на комисията и сметната палата към факта, че инструмента за гаранции – създава кредитни портфейли на стойност 24 милиарда. Но органът за освобождаване от отговорност на Европейския съюз е слабо информиран. И това не улеснява дейността на Комисията за бюджетен контрол. В препоръките искам да повторя позицията на парламента, изразена през 2015 година, точка 20, където говорим за кредитите, гаранциите за кредитите. Искам да подчертая казаното в резолюцията, именно, че субсидиите могат да допълват кредитите, но не да ги заместват, т.е. да се допълват взаимно. В препоръките си напомням на комисария Йотингер, че възнамерява е, различните бюджети да бъдат включени в бюджета на Европейския съюз. Това ще засили демократичната отчетност. Това са моите препоръки. Разбира се, те ще ви бъдат предоставени. Ще се радвам на участието на всички, но основните препоръки са вече в доклада. Те трябва да бъдат насочени към бенефициентите и взаимодействието с държавите членки. Радваме се, че вие разработихте доклад в този дух. Благодаря ви. От Еквин до списъка за изказвания господин Билик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също и на вас, господин Матас. Сега, една констатация на Сметната палата, която трябва да се подчертая според мен е много важна, защото е, всъщност четем и в обобщението резюме по доклада на Сметната палата подобна констатация. Едно изречение и половина от доклада ще прочета, а именно, че тези гаранции постигнали, са постигнали замисъла и помага а, наистина а, бенефициарите да а, реализират растеж. С други думи, виждаме една система, която наистина води до заетост, до инвестиции и растеж. Може ли системата да се усъвършенства? Да и ние благодарим на Сметната палата за анализа на системата и за препоръките, които ни отправя, както чуваме, повечето се приемат. Сега искам да се върна на някои от изявленията, които чухме. Едно от тях намирам за малко изненадващо. Комисията трябва да анализира също така всичко това, което ще се а, предложи като такси, а същевременно трябва да остане в рамките на 6% и в рамките на тези 6% по-голямата част всъщност зависи от показателите за изпълнение. С други думи, много внимателно проучваме какво прави инвестиционния фонд, анализираме и на тази основа сплащаме съответно таксите. Част от тях се плащат редовно, но по-голямата част се основават на реално постижение на целите, съвсем ясно посочени като показатели за изпълнение. Що се отнася до това? Колко остават а, от средствата при а, а, посредника, колко отиват в крайния а, ползвател. Отговаряме на изискванията наистина на инвестиционния фонд, че всичко трябва да се прехвърли до крайния потребител и ползвател. А, има а, разлики по отношение на отделните инструменти. Няма да навлизам подробности по това, обаче. И, разбира се, цялостната оценка на инструмента, всички операции би било прекрасно, ако може да се извърши, но ние разбираме, че става въпрос на стотици хиляди малки и средни предприятия, които се финансират с тези инструменти през последните 20 години повече от милион и половина а, малки предприятия и средни са подкрепени по този начин. Така че анализа на всичко това на практика е или невъзможно, или много скъпо струващо, така че разчитаме на извадков принцип при анализа. И един елемент, който трябва да се има предвид, е, е, споменан от е, госпожа Длабайлова – Що се отнася до сложната система? Да, много е сложна тя, защото работим с каскад на посредници финансови, за да може да се стигне до голям брой крайни малки и средни предприятия. Така че тази сложност има своята полза, но искам да напомня, че комисията ежегодно подготвя доклад за всички финансови е, с инструменти, член 148 точка във връзка с изискванията за финансовите инструменти, включително тези, които се анализират от сметната палата. Обръщам се към колегите. Генерална дирекция Растеж, развитие, развойна дейност. Желаят ли думата? Благодаря ви. И така приключваме с краткото представене на е, този доклад. Е, е, докладчика, благодаря за това. Сега стигаме до следващата точка дневния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изменение бюджета за 16-та, бюджет на ЕС, Европейски парламент. Моля тези, които нямат отношение към а, тази точка безшумно да напуснат залата. Ja, herzlich willkommen. Добре, добре сте дошли на генералния секретар на парламента. Благодаря най-сърдечно за е, отговорите на, на, на е, въпросника. Много добри отговори получихме. Наистина трябва да кажа, че по отношение е, с е, в е, сравнение с други материали по освобождаване на бюджета са чудесни. Благодаря и на члена на колегата Вон е, за доклада и на е, господин Русо. Господин Русо, ще получите думата, ако желаете, за представяне на доклада. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. За мен е удоволствие да представя отново накратко глава 10 от доклада, този път е, конкретно за Европейския парламент. Кратката е, оценката е положителна, разходите за администрацията не, е, не от, посочва материална грешка, 0,2% е нивото на грешка ако се направи е, оценка възоснова на е, е, извадка от 100 транзакции, 20 са за европейски, от Европейския парламент. Една грешка относно разпределение на средства за политическите групи е открита. Следователно, препоръчваме на парламента да преразгледа своята рамка за е, проследяване при е, разхода на средства за политически групи и да предоставя по-добра насоченост, е, по-добра насоченост за това как да осъществяват тези разходи, да проследяват това и както и спазването на процедурите. Е, една от препоръките от годишния доклад 2013 е, не бе изпълнена и препоръките ни по актуализиране положението с управление на семейните надбавки е, е изпълнена в, до голяма степен. С, с палатата е проследила изпълнението на 5% е, съкрещаване, е, както е, се бяха споразумени бюджетните органи от 2013 година. Неодавна бе, това се съдържа в прегледа, който публикувахме неодавна следваме споразумението с съвета. Е, според които това съкрещаване може да бъде постигнато само до 2019, от, е, е, т.е. 81 пост щатни бройки да бъдат съкретени, 106 16 са съкратени, 109 е, остава да бъдат съкратени до 19 година. Е, създадени са 109 е, нови щатни бройки, 58 са дошли от други институции, предимно от интернализацията на информационно-технологичните служби, както и за превода на ирландски язик на галски. Политическите групи са изключени от тези съкрещения от 5%. Сега съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря, господин генерален секретар, имате думата. Благодаря най-сърдечно. Ние също се радваме, че материалната грешка се ограничава до 0,02%. Това е добре. Е, имаме редица е, положителни констатации за 2016 проекта Мартинс, който приключи е, успешно в, предадене като сграда с 2,4 хиляди милиона по-малко, отколкото по проекто сметка. проявихте особен интерес към въпроса за ефективността от преводаческите услуги. Тук имаме е, увеличена производителност от 20% между 14 и 16 година, също и чрез новите е, ангажименти е, за управление. Тук е, наистина има напредък по отношение на е, е, мобилността. Сич, до 2020 година всички превозни средства на парламента ще минат на електрозахранване, ще бъдат е, е, електрифицирани. Е, в 2016 вече забелязваме по-малко проблеми при изпълнение на различни програми. Europe Experience, опита от Европа, който, с който започнахме в пробно, като пилотен проект в Берлин, сега вече между 16 и 17 над 2100 посетители. Сега правим в Копенхаген и Любляна, в Париж и Талин планираме да открием също бюра, може би в Хелзинки. Това беше от мен. Благодаря сега на вице-председателя, казвам добре дошъл ние с интерес е, прочетахме вашия доклад е, и е, така оценяваме вашата работа. Желаете ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Извинявайте за закъснението. Освобождаването от отговорност за 2016 година е първият ми, до, първия ми доклад. Много важен бюджет, което постави пред сериозно изпитание атмосферата в Европа с оглед на атентатите и несигурността. В един момент се оказа, че проблемите на сигурността бяха наложени на парламента през 2016 година, имайки предвид въздействието на тези външни фактори. Бюджетът беше позитивен и администрацията се представи добре. В функция пета 39% по лимита от 20% с високо ниво на изпълнение на бюджета на стойност 99,2%, имайки предвид 53% предвидени за сградата КАТ. Смятам, че това е положително, защото успяхме да спестим 13,8 милиона лихви. Сигурността, както казах, се наложи като проблем и оказа се, че парламентът е особено изложен на туристична заплаха. Беше взето решение за извънредни разходи на 37 милиона. Е, за е, дейности, свързани с подсилване сигурността на сградите, е, входа на сградата Спинели, също така укрепване на стъклата, така че те при евентуална експлозия да няма риск. Изгради се периметър около институциите, започна работа по проекта ИПАКС, за да се изградят модерни съоръжения за достъп в сградата. Взе се решение за интернализиране на службата на шофьорите за депутатите след няколко е, инцидента. Интернализацията даде възможност на парламента да подбере и контролира служителите, т.е. шофьорите, без е, да делегира тази задача на външни фирми. През годините тези мерки бяха при завършени. Програмата, набелязана през 2016 година, беше реализирана. Що се отнася до комуникацията през 2017 година продължихме да изпълняваме новата стратегия за посетителите, е, за да могат е, те е, да получат повече информация. Парламентариумът е, е много сериозен стимул. През 2016 година парламентариумът се оказа второто, най най, втория най-посещаван обект в Брюксел след Гран Плас. Също така се реформира системата за заплащане за групата посетители. Реализира се реформа на системата за посетители след вътрешен одит и на Сметната палата, където беше препоръчано да се възстановяват разходите е, в брой, а да се е, възстановяват чрез банкови преводи. Така се осигурява повече прозрачност и прозрачност. Имаше мерки в областта на политиката по сградите, изключително важна е, финансирането на сградата КАТ, както вече казах, спестиха се 13,8 милиона източната и западната част на сградата би трябвало да бъдат довършени между 2018 и 2019 година. Друг много важен въпрос е най-важният проект проект за Брюксел, е именно сградата Мертенс. През 2016 година приключи първият етап. Проектът Сградата ще бъде е, готова до края на 2018 година. Посетих е, е, сградата, докато се строеше. Смятам, е, че се е свършена добра работа. Е, за сградата Хавел в Брюксел Проектът се ускори през 2016-2017 година. Сградата беше открита в за рекордено кратък период. Друга много важна дейност по бюджета бяха заведенията за хранене. Политиката пре... беше подложена на сериозна промяна. Промени се доставчикът след 20 години, промени се договора типа Open Book, премахва се е, е, рискът с, но, с новата система. И в Страсбург новият доставчик е започна работа през ноември 2017 година. Има нови заведения в Брюксел и в Страсбург. Осигурява се повече избор. Много важна кампания срещу разхищението на храна е изключително важна. Това беше е, гласувано от парламента. Това решение беше изпълнено в съобщението за конкурс бяха включени клаузи за разумна консумация, сезонни продукти и вегетариански ястия. Друг много важен елемент е, за е, парламентарните асистенти имаше някои крайни случаи. Оказва се, че някои колеги имат е, десетина местни асистенти, нито един акредитиран. Бяха прияти изменения, е, които налагат депутатите да използват 25% от предвидената сума за кредитирани асистенти в Брюксел и максимум 75% за другите. Има и други мерки за максимум и минимум за местните асистенти, за да има за да, за да може разминаването между тяхното заплащане и средните заплати да бъде в определени граници. Ето това са проектите, свързани с бюджета с 2016 година. Много от тях не са ограничени само до бюджета за 2016 година, но те ще имат дългосрочен положителен резултат. Все още изпълняваме. Е, сега за бъдещето е економии без е, да компрометираме качеството на работата, прозрачност, прозрачност. Това са насоките, които се опитваме да дадем в е, дейността на парламента. Благодаря за вниманието. Благодаря, наистина впечатляващо е понякога е, имам чувството, че се намираме в някакво строително предприятие в този парламент. Е, сега е, вътрешния е, одит, но извинете, преди, е, преди това е, вашия доклад. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, членове на комисията, благодаря за предоставената ми възможност да ви представя доклада 2016 година, годишен отчет. Що се отнася до изискванията, вътрешен одит, препоръки, действия предприяти по препоръките. Това е включено в отчета. По този начин 2016 година одитната дейност е обобщена в първи дял. Във втора част се разглежда мисията на одита. Независимостта на вътрешния одит е изключително важна и гарантирана по европейско законодателство и съответно посочено в хартата. По-нататък дейността по одита 2016 година, вътрешен одит, който обхваща всяка програма, системно оценка на риска за цялата организация. Основна цел на тази оценка на риска е да се даде възможност да се а, приоритизира разпределението на ресурс към онези а, области, където всъщност има най-голям риск. И сега накратко. 2016 година вътрешния одит бе направен по отношение на сложния проект за новата система за финансиране. И при искане на висшето ръководство вътрешния одит анализира и предостави а, констатации и препоръки а, по отделните подходи по проекти и има наблюдение 8 препоръки също така, насочени към предложението, което се прави от ръководството във връзка с бъдещи евентуални проекти, да се намали риска във връзка с взаиманите в бъдеще решения. В отговор на доклада може да се облегчи всъщност реориентирането на проекта. Аудиовизуален сектор и а, е, комуникации. Това е част от вътрешния одит, многогодишната стратегия за одитна дейност в този сектор. Основната цел – да се направи оценка на ефективност, резултатност, рентабилност на разходите в този сектор, да се гарантира, че процесите всъщност са насочени към спазване на договорите и съответно приложимото законодателство. Учита се системно подобряване във формата на провеждането на контрол в сравнение с предишните години, а също така а, постигане на оптимизация в процесите и има заложени мерки за съответствие относно рамковите програми за услуги, имайки предвид бързото технологическо развитие и а, договаряне за допълнителни услуги. Също така одитната следа относно контрола по външни аудиовизуални услуги са отчитани и във връзка с всичко това се подкрепя оперативната дейност и целият процес на стратегическо взимане на решение. Средносрочна стратегия. Основните аспекти за а, информация, обработка и технологии имайки предвид инфраструктурата, и те и операциите. Три отделни задания 2014-2016 за целия период. Третата е връзка с съответно инвентар, данни и вътрешен експертен опит. Положително се отбелязва, че услугите, които се извършват, а, са удачни по отношение и на хардуера и по този начин наистина може да се работи изключително удачно в рамките на сключените договори. Във връзка с ограничен брой а, аспекти, лицензии, управление на лицензиите, последователност при прехвърляне на договорите и продължението ми. И има в рамките на всичко това и план за действие. Що се отнася до подбора и набиране на персонал? във връзка с основните процеси, разглеждане на въпросите за разходното перо и цялостния процес. Одита е по, извършен 2016 година в две части. Първо, постоянен състав, а втория договори отделни за заетост бяха анализирани. По отношение на първия аспект, включително временно назначените в рамките на цялостния процес на взимане на решение за наемане на а, персонал и служители може да се каже, че процедурите наистина са насочени към усъвършенстване, спазване на разпорежданията и нормите и правилата, включително документирането, процесите, проверка на документите, така че в крайна сметка да се отговаря на изискванията за професионален стаж, за е, образование и всички останали изисквания. Що се отнася до е, служителите, е, анализиран са всички аспекти по досиета, включително и сканирането на, в рамките на системата за управление на личния състав с консултации с политическите групи, спазване на изискванията и разбира се, въпросът свързан с разходите бе анализиран. Що се отнася до проверката на дирекциите? вътрешно и външно процес на консултиране, системно е засечено отговаряне на нормите, анализ на риска и съответно адекват анализ на документите и оценка на всичко това. Проектите е, по строителство изпълнение по отношение съобразно сроковете и изискванията укрепване на управленски практики, хармонизиране, документиране, наблюдение на външните изпълнители и приемането на основни насоки по отношение потенциален конфликт на интереси и конкретни мерки в тази насока. Последваща проверка на качеството на предоставените услуги бе анализиран и цялостен подход за докладване пред е, висшето ръководство. Цялостната цел на одита на дейността и този процес са е насочени към оценка ефективността на годишните доклади като средство за отчитане и е, анализ на постиженията, за да може да се предостави възможност за анализ на качеството, изработването на докладите, координирането на целия този процес, подкрепата, която се осъществява, адекватността на информацията, която се включва в а, а, до, до, докладите във връзка и с декларациите, които са гарантиращи изпълнението. И така, първо, заключение, рамка за докладване която ще се свърже с стратегическите цели, за да може наистина всичко това да върви в рамките на портфолиото, във всяка една е, генерална дирекция, за да се посочат конкретни показатели и съответно усъвършенства докладването и изпълнението. Опростен процес на докладване и вътрешно докладване за управлението. На второ място, мандата във връзка с координирането и подкрепянето на този процес на отчитане. И на трето място, оценка на вътрешната рамка за контрол със съответно докладване, координатор за вътрешен контрол във всяка генерална дирекция със съответните насоки, които да се предоставят, за да има последователност и системност в докладването по по дейности. И накрая приемане на специфични насоки за парламента за подготовката на декларациите за съответствие. В рамките на подхода на Сметната палата за действие по отношение на тези доклади, Under the e IS approach to the following имайки предвид действията, които са предприяти, вали... извършва се валидизиране относно всичко, което вече е предприето в предишните доклади във връзка с изпълнението. И по този начин ежегодно има последователност. 2016 година 48 действия бяха анализирани, вътрешния одит успя да приключи 32 и във връзка с 4 други действия се анализира остатъчен риск. Е, отворените действия, свързани с значителен риск, спадна от 21 на 10. И спадането на цялостния рисков профил продължава като тенденция 2017, които по-настоящем сега са в е, средни нива. И имайки предвид различните е, предоставяне на операции, включително искания за плащания, всички предложения, които се извършват към съответните отдели, ще водят е, вероятно до тяхното разрешаване в следващия период. Годишния доклад също така е, предоставя и качество, проверка на качеството в програмата, която изпълнява и международните стандарти, които е, са основна насока за одита се спазват изискват, включително външна оценка, при и които се извършват веднъж на 5 години от външен оценител. И а, 2016 година се стигна до заключението, че се и работи на най-високо ниво на стандарти в професионализъм. 2011 година предишният доклад стигна до същите заключения. Четвърти раздел разглежда ролята на Комисията по одит във връзка с управлението на риска и анализа и структурирането му, за да може да се спазват най-добрите практики в корпоративното управление. Пета секция с заключенията по доклада, в където се обясняват отново на основните насоки на действията 2016 година съобразно принципите на доклада и анализа. Ефективност, резултатност на управлението управлението, управление на риска, процес на контрол в ключовете оперативни дейности. И накрая вътрешният одит също така а, засяга въпроса за а, неприкосновеност. Благодаря на всички участници, както и на генералния секретар за подкрепата, съвета. Благодаря и на докладчика по тази тема за това, че прие и моята работа, че ме приемаше в хода на анализа и благодаря за отличното сътрудничество вътрешния одит на всички отдели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересния доклад. Сега докладчика господин Вон има думата. Дарек Вон. Благодаря. Най-напред искам да се извиня за гласа си, който е резултат от а, грип. Той може да има сериозни последици. Най-напред да благодаря на аудитора за чудесния доклад. Заместник председател отговаря за бюджета, за цялостния му доклад. Благодаря на генералния секретар за встъпителните думи. Всички ние не можем да не сме доволни от напредъка. Ниския процент грешки, но както и отделни елементи. Напредък по въпросите на, по въпросите на сигурността, околната среда, както и службата на шофьорите. Всички сме доволни от това. Получихме и отговори на въпросите от генералния секретар. Ще разгледам някой от тях съвсем набързо, за да ви напомня за въпросите, които задахме и отговорите. Първо, средният брой работни часове за щатните преводачи. Имаше притеснения за тяхното работно време. Също така раз, общите разходи. Има недоволство там, има въпрос за равенство между половете в сред висшия ръководен състав, плановете за сградата, Полън Риспак. Колегите в тази комисия ще се радват да получат а, доклад а, за това докъде са стигнали нещата, също така намаляване на разходите по мисиите в Страсбург. Предполагам, че колегите ще имат а, други въпроси. Сега аз имам а, няколко нови въпроси, които са насочени към главния секретар, но може би главния аудитор могат да отговорят. Първо, мисиите. Особено за стажантите. Разбирам, че те нямат достъп до авансово плащане за мисиите за мен това е несправедливо. Те са с ниски доходи, да искаме те да плащат разходите по мисията и да чакат възстановяване не е справедливо. Може би този проблем би следвало да се реши по пътуванията на депутатите. раз, цените, е, по които се купуват билетите от агенцията, са по-високи от други сайтове. Също така е, няма през събота и неделя няма връзка с е, агенцията ако пътуваш в понеделник сутринта, не можеш да се свържеш с тях събота и неделя. Възможно ли е да имаме нов договор с нова агенция? Договор, който да обърне внимание на тези въпроси. По-нататък турмоза. Ние приехме пътна карта за турмоза. Може би трябваше да предвидим пътна карта. По доброволната пенсионна система, може би генералният секретар може да ни обясни защо тя беше създадена преди толкова години. Дали е бил предвиден дефицит тогава, когато е била създадена и може би има ли планове за намаляване на дефицита. За равенството на половете получихме писмени отговори за работа, за дистанционна работа. Това възможност е за подобряване на баланса между личния и професионалния живот. Още няколко въпроса в заключение. Първо, общите разходи. Знам, че има работна група, която да анализира въпроса. Очакваме отговори. Генералният секретар може би ще ни каже какви биха могли да бъдат заключенията. Темата е трудна. Обсъждаме в тази парламентарна комисия от много отдавна неодавнашните кибератаки в края на миналата година. Дали е, цел на тези атаки е бил конкретно парламента? Има ли разследване за да се установи происхода? Възстановяването приоритет ли е след като системата се срине? Може би някои неща. Може би има приоритети. Кои са приоритетите? Това са моите въпроси. Много въпроси. Предполагам, че големите, колегите имат още много въпроси. Радвам се от постигнатия напредък и съм доволен от гаранциите за процедурите и ще препоръчам на колегите да освободят парламента от отговорно. Благодаря, господин главен секретар. Благодаря, госпожо председател. Въпросът е, по, по реда на задаването е Първо, възможни плащания за е, пътните разходи на е, стажанти. Трябва да правим разлика между два случая. Е, значи стъжантите за самия, на, в самия парламент, те е, получават до 70% е, компенсация за разходите. Това вече е със, създадената система. Колкото до е, стъжанти към депутатите, вече там е, става дума за пряка връзка с отделния депутат, трябва да, там практиката е различна. Но съществува възможност чрез е, платежната агенцията да се е, покрие част от разходите. Но практиката е, на всеки депутат е различна, така че не можем централно да регламентираме това, тъй като е, плащанията стават пряко между депутата и стъжанта. Ние препоръчваме е, така, да се плаща по-съществена сума, тъй като е логично, че е, стъжантите не разполагат с е, е, особени средства и също е, препоръчваме около, на, поне над 60% е, от очакваните пътни разходи. Колкото до пътната агенция, в миналото също, е, също сме докладвали, е, имаме регистр за жалби, жалби, е, жалби директно срещу пътната агенция, но напоследък са относително малко тези жалби, предимно към авиокомпанията. договорите от 1 януари 19 е, ще, от 19 е, ще имаме друг типов договор. Е, ще услугите по отношение на депутатите ще са по-ясно формулирани, кои и до каква степен се компенсират. Третия въпрос за сексуалната агресия, както казах, е, имаме е, пътна карта, работим по пътна карта. Е, на, почти на всяко заседание на председателския съвет, на президиума, се обсъжда тази тема. На следващото заседание предполагам, че ще фигурира на дневния ред също и президиума ще вземе бързо решение. Е, какви решения е, очакваме, не зная, но резолюцията, прията от парламента, е важна насока в е, така, зала, за, за, залага подава, задава духа на евентуален документ. Е, разбира се, е, стремим се да имаме поглед върху е, такива случаи които са разгледани в съответната комисия, ети, етична комисия. Решенията, които се представят пред председателския съвет, могат да доведат до следното ако е установено е, такава, е, ако е установена такава е, в, в, в три случая, три случая е констатирана някаква форма на е, турмоз, който е по-скоро психологичен, а не е, сексуален, е, колкото до е, пенсионния фонд, пенсионния е, фонд, е, е, той е създаден преди да има общ такъв за депутатите е, тогава имаше национални, съществуваха националните системи, е, пенсионни системи, които имах, бяха най-различни в отделните държави членки. Условията бяха различни за европейските депутати. В Франция и Италия обаче нямаше национална пенсия и тук се намеси парламента е, със съответната бюджетна линия е, и парламента реши е, тези да да даде възможност и на депутати, които не са достатъчно осигурени, не бяха достатъчно осигурени, да получат допълнителна пенсия, да, да подадат заявление за допълнителна пенсия. Е, през 2009 още е, Приятелския съвет е, се зае с въпроса за пенсионния фонд на като генерален секретар на парламента, аз участвах в такива, на такива заседания и това беше първата тема, която бе поставена на нашето внимание и тогава а, наистина предложих на президиума така мерки за а, компенсация, за изравняване, е, хармонизация на пенсиите, които, което е, беха, бяха приети. Е, за е, е, след 61 годишна възраст някаква сума, парична сума се предвижда като вид пенсия. Правната служба бе изправена пред съда в резултат на редица жалби но е, всички е, жалби е, бяха отхвърлени от Европейския съд и решенията на съда бяха в полза на парламента. Въпреки това, такива мерки, адаптационни мерки и допълнителни адаптационни мерки обаче ще са свързани с сериозен риск поради придобити права и законни очаквания е, е, човек разчита, е, презумцията е, че човек разчита в пенсионна възраст на, на тези суми и ето защо не би трябвало да ги поставя под въпрос. Особено става дума за фонда, който е затворен след 2009 за приемането на нови членове. Значи, изключително ще се изплащат е, е, тези суми на е, за, включили се във фонда преди 2009 нови кандидатури няма да се приемат. Въпреки това обаче президиума ще се заеме с а, тази тема. Ще а, помисли какви мерки могат да се а, предвидят, въпреки правната несигурност в това отношение. Е, като е, се постараем да, да ограничим е, бремето върху плещите на дънакоплатеца в това отношение. Въпреки това, решението ще се такива, че няма да могат да компенсират сегашния създалия се дефицит, но поне ще могат да, да минимализират така и ще ограничат е, щетите е, е, по отношение на тези, които ще пострадат от тази мярка. Теле работа от къщи, това се допуска по конкретни поводи. Сега в отделните генерални дирекции имаме различна практика по отношение телеработа. Е, е, дистанционна работа е, висок, е, така висок процент практикуват по този, използват този начин работа. По някои, в някои дирекции този процент е до 70 процента. В други дирекции не, не се такава практика няма това става, е, тук става дума не само за е, дистанционна работа от време на време е, по повод, като редовна практика и би трябвало наистина тук да сближим практиките и се мисли в момента в Генералната дирекция възоснова на събрание от последните две години опит как да се е, подобри е, нещата в това отношение. Е, общите разходи в миналото президиума заедно с председателя излезе с предложение за общо съкрещаване на паушалните разходи. Обсъждат се е, елементи като положителен, негативен списък или отделни е, е, банкови сметки, Президиум реши е, да създаде работна група от е, съставена от членове на президиума, които е, да заседават така интензивно и от тогава, откакто създаде тази група, те заседават интензивно и се, така, доколкото разбирам, се приближават до решение, така че възможно е в, в ранна пролет да излезе е, президиума с е, конкретно предложение за реформиране на общите разходи. Е, но, разбира се, състава на дискусията е в ход, все още не, не сме стигнали до решение. По въпроса за кибернападенията, там е, вероятно има конкретни актове срещу парламента. Е, до сега е, сме пощадени от някакви големи щети, тъй като сме инвестирали доста в киберсигурността и Така сме се опитали да, да изключим е, всякакви възможности, е, възприели сме съответните, въвели сме съответните програми. Е, имаме и начин за бързо реагиране, защото при забавяне могат да се стигне до масивни щети е, имаме е, служител по киберсигурността с е, съответния персонал. Те работят по някои системни проблеми, които с времето не се не намаляват. Сега равенство между половете, социално равенство. От документа е, ще видите, че са постигнати добри, е, постигнате напредък и в това отношение. През последните 10 години е, времето на на жените в отделите е постигнал от 21 на 63 на 36%. Приблизително удвоена е бройката. Във всички случаи бройките е, между, е, в отделните генерални дирекции се различават е, в значителна степен. В някои генерални дирекции които първоначално така бяха предимно е, в мъжки състав, напоследък е, поради прагматичния подход е, е, състава се промени. Например, юридическата, правната служба беше предимно е, от мъже, е, имаше изцяло мъжки генерални дирекции. Експо беше такава и други. Всички те са напреднали значително е, и така са минали в, е, при едно много приемливо е, съотношение на половете. Във всички случаи под 30% обаче е участието на жени. В е, три предложения е, са направени е, напоследък, е, които е, включват и двата пола, значи смеш, смесено, не само мъже или само жени. Е, няма. аз. аз когато обявяваме търгове, те трябва да са от открити е, навън, е, отворени, тъй като понякога като не получим кандидати от двата пола, би трябвало да е, търсим отвън. Надявам се, че е, при следващите избори 2019 е, всяка генерална дирекция е, трябва да задължително да, постиг... да стигне поне 30% женски състав. При директор, директорите, директорските позиции също сме напреднали. 31% са там, значи бройката се, значително е, се развива в положителна посока. Е, стъпка назад е, има при генералните директорки. Доскоро имахме 4 жени генерални директорки, а в момента са само 2 това е, са е, политически решения, разбира се, защото това са политически назначения, е, номинации е, от е, президиума, но мисля, че такова положение не е приемливо. Е, от е, е, няколко години предприемаме мерки да насърчаваме жени за да се кандидатстват за тези постове, обучение и така нататък. Гъвкавостта е важен елемент също, за да може жените да бъдат назначавани на такива управленчески постове. Отпуски за мъже и други помагат в това отношение но в, при е, върх, е, така, управителите, генерални директори на най-високо равнище, там има известно връщане назад. Благодаря. Сега е, колегите имат думата. Докладчите в сянка да се придържат към две минути, всички други една минута. Седем колеги искат думата по списъка. Колегата Шмидт иска думата. Две минути са много кратки за е, моите въпроси. Благодаря за изчерпателното становище. Жалко, че толкова късно е, стигна до нас. Вероятно се, описахте, се о, о, е, опитахте да ни е, така да, е, да дадете доста е, е, цифри, е, но е, е, говорите за е, е, 400 за отделни цифри за е, на, за заетост като волонети или като щатни. При кейтеринг също цифрата е особено занижена. Има в е, е, е, цените в тези услуги са ужасни. При колите какви ще се разходи там за преминаването към електромобили? И за оборудването винаги съм смятала, че парламентарният е, персонал в парламента е, трябва да е, помага, да подпомага депутатите. Този портал, за който говорихте, е едно добро решение, но Е, е, контролите понякога насърчават към е, измама, тласкат към измама, прекалено много контроли. Смятам, че когато говорим за оборудването на, на бюра в Страсбург, какви са разходите там, но няма достатъчно време. Следващият благодаря, госпожо председател. От финансова гледна точка бюджетните кредити за парламента са 20% от МФР. За нас е много важно как са изразходвани финансовите ресурси и какви резултати са постигнати. Оценявам писмените отговори на въпросите на Конт, както и предварителната информация за парламентарните дейности. Искам пояснение по няколко въпроса. Наскоро в парламента се въведе бюджет основан на изпълнението и се използват показатели за всяка генерална дирекция. Бихте ли ни казали какъв е резултатът повишаване на ефективността и економиите? Повечето от сградите не са пред проектирани в съответствие с изискванията за структурна цялост. Това може да се превърне в въпрос на сигурността. Господин Сасоли вече ни информира за предприятите стъпки. В момента са предприяти всички необходими стъпки за ограничаване на риска. Но за в бъдеще трябва да внимаваме и за в бъдеще. Трето, програмата на парламента за предприсъединителните страни и имате ли система за обратна връзка, за да направите оценка на ефективността на програмата 4? Информационните служби в държавите членки има значителни различия в разходите как може да се ограничи тази разлика и накрая за информационните технологии? Е, инцидентите се увеличават всяка година. Какво ще се предприеме за премахване на големия брой е, нежелани съобщения? Е, господин Де Йонг. Благодаря на всички за направените изказвания. Два коментара. Доброволния пенсионен фонд. фонд. В резолюцията на парламента за миналата година поискахме генералния секретар да представи цялостен план за действие, който да се представи на бюрото. Това беше в началото на миналата година. Сега разбирам, че ще го получим. Бих искал да знам какви мерки ще бъдат предложени. И наскоро се вдигна доста шум и бих искал да знам какво се предприема. Точно как функционираше системата? Следващият въпрос. Разговарях с комитета за служителите в редица генерални дирекции, Сейф и Пол. казват, че има, че допитването до комитета на служителите са все по-редки. Това води до напрежение. Отнасяте ли се сериозно към а, комитета на служителите? Имаме истински примери за недопитване. Има ли конкретна политика и как да променим тенденцията? Благодаря, господин председател. Времето е недостатъчно. Ще се спра само на три въпроса. Първият ми въпрос е, е въпрос е свързан с въпрос за 116. Какви правила можем да очакваме от парламента за контрола върху GEA? Очакваме да ни кажете, че се работи, но това не ни удовлетворява. Има ли гаранция, че че в крайна сметка правилата за общите разходи ще се спазват. Накрая правилата за прозрачност. Миналия път настояхме за подобряване на кодекса за поведение е, по въпрос свързани с лобирането и други. какво е предприето или какво се предвижда да се предприеме след последната процедура за освобождаване от отговорност. И освен това искам да помоля парламентът ви призовава да разработите система за публикуване на резултатите от заседанията и накрая случаи на е, тормоз и защита на подаващите сигнали. Има консултативен комитет, който разглежда оплакванията. Възнамерявате ли да има ком... балансиран комитет от представители в е, е, тази, този комитет и как да засилим защитата срещу тормоза. Господин Целер, за една минута съвсем кратко. Е, първото е интернализация 2016 е, започва 16, вече трябва да е приключила. Имате ли представа какво е съотношението разходите между предишната и новата система, особено разходите генерирани от този караван към Страсбург и обратно? Преводачите по е, каква е разликата между езиците, които по-често се използват, не толкова и по-редките езици, е, при делегациите е, е, сме забелязали, че понякога не се предлагат преводачески услуги. Например, пътувайки в испаноговоряща е, страна, е, делегатите трябва да е, се подбират, така, че да, да говорят съответния език. Означава ли, ако, например, пътуваме в, в рускоговорящ район, трябва да говорим и руски. Това според мен не е е осъществимо, така че би трябвало да се предлагат преводачески услуги услуги е, и за такива е, мисии. Е, Месих се в една минута. Колегата Штас. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса, но ще се огранича до това. За асистентите ясно сте с проблема. Имаме акредитирани асистенти които работят тук от 10 години и може да се изчисли тяхната пенсия, правото им на пенсия. За съжаление, някои асистенти не са натрупали достатъчно, за да имат пенсия. Как ще решите този проблем? И за доброволния пенсионен фонд, колеги, това не е нещо, което се появи изведнъж. От 20 години го говорим. Актуерният дефицит беше 9 милиона през 2005 година. Аз съм бил докладчик три пъти. През 2005 година дефицита беше 42 милиона, през 2007 90, а сега е 325 милиона. Господин генерален секретар, за депутатите, ко... които не са тук толкова отдавна. Бихте ли ни казали как точно стоят нещата, какви са евентуалните решения? за да решим този проблем. Госпожа Яла Сенда. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, бях в комисията по транспорт където обсъждахме въпроса за мобилността. Радвам се, че тук е главния секретар. Да продължа казаното от господин Стай за асистентите и ще помоля генералния секретар максимално бързо да намери решение на този проблем, вместо да чака края на мандата защото в този момент ще възникнат нови приоритети. Въпросът трябва да се реши сега и да излезем с решение. Сега става въпрос за справедливост. Ако ние не можем да им помогнем, как да убедим другите, че можем на тях да помогнем? Един въпрос, който беше повдигнат за сградите. особено недостатъците в Луиз Вайс и тук. Докъде сме стигнали при предоставянето на информация и при решаването на проблемите? Не искаме да се занимаваме с този въпрос, когато водим кампания общите разходи, трябва да кажа, че трябва да се контролира а, как се разходват те от, от а, депутатите и да е ясно защо а, е, да, е взето едно или друго решение. А, ако а, това се въведе, ще е доста сложно, поне от гледна точка на Германия. Не виждам как а, може да стане. Така че не мога да си представя как е, на, в Европейския парламент можем да изключим е, да. Е, да обединим всички тези системи. Не можем да вземем решение срещу мнозинството в парламента и това е което ни смущава. Благодаря, госпожо председател. По въпроса за общите паушалните разходи, е, е, е, мога да кажа следното. Проблемът е, че правилата е, са крайно разли, различни в държавите членки и очакванията на депутатите да е, са много различни, защото имат е, е представа, очакват е, да получат това, което получават е, е в съответната държава, за други това е неблагоприятно. Е, и, е, например, в е, Франция е, са направени известни изменения колкото до пенсионния фонд, вече казах някои неща. Предприехме мерки 2009, по които правната ни служба каза, че навлизаме в доста опасен терен – но аз съм готов е, при съгласие на президента да е, е, излезе с предложение да продължим е, разговорите. Но всичко това е придружено, е, така води до значителна правна несигурност. Е, парламента е независим орган. От 90 вече 30 години имаме този регламент и едни такива закъснели е, корекции ще доведат до правна несигурност и е, със сигурност ще провокират е, е, решение е, за производство е, в, е, пред Европейския съд, но разбира се, президиума ще реши до каква степен е готов председател, е готово председателство да отиде, да тръгне в тази посока. Госпожа Аяла, е, е, десете години за парламентарни асистенти и е, въпросът беше какви са данните. Ние не, е, все още не знаем конкретната дата за следващите европейски избори, но е, у, се очаква да бъде между 23 и 26 май. Е, това е по препоръка на съвета на председателите. И е, предполагам, че е, с е, това е мнението на мнозинството в съвета, с изучение на българското председателство, но е, това не решава проблема, годишния е, проблема на е, парламентарните асистенти с техния 10 годишен е, договор. Ще трябва наистина да е, помислим допълнително. Проблема е, че правната, е, правното основание е европейски закон, който не може да бъде проведен, променен едностранно. Е, така че възможностите за нас, за корекция на този закон са много ограничени сега проучват, е, проучва се въпроса какво може да се направи, за да не е, пострадат е, пенси, права, пенсионните права заради един месец, например, предсрочно прекратяване на договора. Но в крайна сметка всичко това е законодателни мерки и споразумение между парламента и съвета. Е, за Пола Ниспак, е, за сградата поставихте въпроса. Е, сега се мисли за евентуално нов строеж или пък енергийно саниране на сградата или просто нормално продължаване на, на дейностите по поддръжка какви са цифрите в това отношение? В, е, в, в, така в начало, в ранна пролет ще можем да излезем, е, да представим е, наличната информация пред презимо и тогава вече ще се реши в президиума как ще продължим по, по нататък бе поставен въпроса и за защо датата 2019. Аз вече споменах защо. Ще се опитаме до тогава да намерим е, решение с Генерална дирекция финанси и персонал. За пенсионния фонд е, също е, вече е, говорих. Е, е, мястото за маневриране, пространството за маневриране е много ограничено е, може да се направи нещо, но това ще доведе до допълнителна правна несигурност. Несигурност и е, до съдебни, е, съдебни производства, е, съдебни спорове. Господин Целър постави въпроса как изглеждат разходите за пътната служба. Те изцяло са интегрирани. Първоначално очаквахме привеждането на тази служба, създаването за служба около 3-3 цяло и нещо милион. Е, данните потвърждават тези наши прогнози, но с времето е, разходите по-скоро ще, е, ще паднат, тъй като инвестициите постепенно ще бъдат ще бъдат изплатени. По преводачите делегацията и делегациите, които да бъдат, на които да бъдат пращани преводачи. Тук нямаме права. Правилата са непроменени от много години насам, а именно делегациите, ако пътуват в предвидената за делегации, за мисии и пътуване по избирателните райони мисии, тогава се предвиждат пет има преводача на разположение – е, е, това е доста щедро, тъй като много делегации са малки. Но когато е, това се случва в нормална работна седмица, по времето на пленарно или друго заседание, тогава ресурса от преводача е ограничен. Предвижда се един език, на който работен език, на който, който да се ползва от делегацията. Äh, ja. äh, zu Fragen von Herrn Jawor wird, äh, wird der Vizepräsident Sassoli Stellung nehmen. Äh, Herr de Jong äh, hatte angemahnt, erstens Aktionsplan zum... Первия план за действие за пенсионния фонд, е, е, както казах, ще е, из... не е така в краткосрочен план, ще излезе с предложение за това на президиума в диалог с комисията по за личния състав, е, човешки ресурси. Е, това е, до някога се води, водим разговори от лятото сега седем такива и по повод преводачите. От ноември насам интензивно обсъждаме въпроса за мобилността с генералния директор на човешки ресурси месечно провеждаме по едно заседание специално на тази тема. Въпроса за, по въпроса за сигурността с съответния генерален директор. Тоест, интензивно е, разговаряме по въпросите, но едно е вярно, че консултациите не означават нищо, защото в крайна сметка съвета на, на служителите решава. Те така биват, провеждат консултации, но в крайна сметка решава на президиума. Както ви казах, по отношение мобилността президиума излезе с нови правила и е значително по-добрено правило за е, е, по-добрени норми за сигурността, и е, е, това отговаря на правомощията на президиума. Господин Али постави въпроса за системата за показатели, за индикатори. Първо, защо водим, е, въвеждаме индикат, показатели? Мога да кажа, че всяка генерална дирекция, е, това е документирано и в, е, и в документите, е, че има един е, ключов показател, който се предоставя на, е, на генералния секретар. Това не е административно на, на бюрократична мярка, просто е, очакваме подобрение или като ефективност, като е, качество на услугите. Например, преди година за преводите, писмените преводачи въведахме 8 страници чисто на преводач, което означава 100 е, е, места съкратихме от преводачите, е, писмените преводачи, които могат да се пренасочат, да се използват другаде. Устните преводачи в една преводаческа кабина също техния брой както казах там, благодарение на промени, увеличихме производителността на труда с 21% ние търсим е, е, показатели, с други думи, които е, или подобряват ефективността на услугата, качеството на услугата и съответно структурата на разходите. Господин Явор зададе въпроса за структурната цялост на, на сградата. Това, този въпрос получи отговор вече Е, по повод е, АСП сградата. Е, външните бюра, разходите за сгради, за найми, тук зависим изцяло от пазарната ситуация. Една сграда в Париж ще струва много повече в сравнение с една сграда в Любляна. Тук отново е, пазара работи срещу нас. Госпожа Шмидт постави е, няколко редица въпроси. Е, надявам се да съм ги записал вярно. Първо за снабдяването, оборудването с, с мебели, мебелирането в бюрата на, на, на депутатите какви е, мебели са на разположение. Тук се опитваме да подобрим нещата в известно време, но от въпросите, е, поставени в комисията, виждате, че има един въпрос. Е, защо не се случи, е, що не е направено отдавна? Други пък казват защо се харчат, пилеят пари за нови мебели. Именно различни политически сигнали е, пристигат до нас. Ние сме благодарни за, на, за подкрепата, която даде възможност да модернизираме помещенията. През декември решихме да модернизираме офисите е, е, също така и на етажните е, сервизни помещения, малки кухни, е, малки приемни, санитарния възел също да бъде създаден, централен възел, в тези приемни части на сградата. Президиума единодушно реши е, да предложи това на, на администрацията. Групите за приятелство. Тук има договор с съвета на председателите. Такива групи всъщност чакаме предложения от е, съвета на председателите. Е, те са е, присъстват тук в залата, защото някои въпроси трябва, по някои въпроси трябва да се стъпи на определено правило. Например, групите за приятелство, там нещата са нерегламентирани но различни представители идват тук от, от една и съща страна е, трябва да е, заложим известна рамка в парламент. Ето защо е, съвета на председателите трябва да излезе с предложения в това отношение, поне да се постави някаква рамка, някакви общи норми. Портал, депутатски портал, той се по е, принцип е, бива оценяван по различен начин, но от документацията се вижда, че все повече депутати е, използват този портал. Това е доброволно. Много предпочитат да работят на хартия, както преди, но ако 100% са го правили преди, сега бройката е е, значително е, увеличена. Е, има тенденция да се ползва все повече този портал и ако тази тенденция продължи, можем да в крайна сметка почти всички депутати да я ползват. За мебелите вече е, говорих, е, за е, автомобилния парк. Е, е, обратната връзка от депутатите е много положителна по отношение на промените. Много малко, много малко е, оплаквания има от новата е, шофьорска е, служба. Е, това, което стига до нас като отзив е, че очакванията са че промените отговарят на, е, са отговорили на очакванията на хората, т.е. почти никакви е, е, жалби нямаме. За кейтеринга ние сега вече не субсидираме кейтеринга. И второ, опитахме се в главните сгради да предложим повече избор чрез малки ресторанти, които според мен е, се приемат доста добре. Във всички случаи е, показателно е, че човек е, не може да намери място там. Ако без резервация отиде и потърси място, трудно ще намери. Което означава, че има много ползващи тези услуги. Това не означава, че е стигнат тавана и че не, не може, не, няма какво да се желаят е, в това отношение. Е, водим диалог с доставчиците на услуги за подобряване на е, услугите по кейтеринг допълнително. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Първо, заведенията за хранене, както както каза колегата, проблемът за качеството трябва да се следи внимателно. Нашите ресторанти трябва да спазват правилата, които сами сме определили правилата трябва да се спазват за качеството, ефективността и е, условията, в е, които се предоставят е, услугите Имаме правила и сега те трябва да се спазват. Имаме и външен одит на парламента, който следи за всичко това. Всички на направени наблюдения ще бъдат добре дошли. Ако няма ако мнението е отрицателно, трябва да предприемем нещо. По въпроса за шофьорите искам да напомня, че всъщност е, се излекува една социална рана. Защото те бяха слабо платени, с несигурна е, работа. И те носеха отговорност за, парламент, за депутатите от парламента. Всичко това беше уредено, беше организиран общ конкурс в, и той е в интерес на сигурността на парламента. Това е доказателство за ефективност. Има два въпроса към кои, пред бюрото на парламента. Първо, а, общите разходи за депутатите. Поехме ангажимент да предоставим два типа мерки. Първо, как да приключим този мандат, знаеки, че мерките не могат да бъдат всеобхватни. И как да предприемем реформа на а, тези разходи? Дебатът се води. Не, нямам правомощието да предоставям а, повече детайли. Създадена е работна група, която да приключи работа. Мога да кажа две неща. Депутатите са тези, които ни възложиха да предприеме мерки, защото мнозинството депутатите гласуваха преразглеждане на нормите Е, които са в основата на е, тези общи разходи. Те настояват за повече прозрачност. Ние, естествено, трябва да държим сметка за това. Е, промените могат да бъдат от различно естество. Ще се обсъдят всички възможности, както каза главния секретар след около месец се надявам да разработим един модел, който да държи сметка за е, спецификата, е, характерна за общите разходи. Моделите могат да бъдат многобройни. И аз мисля, че трябва да се намери най-ефективния, в това число и за администрацията. Защото имайте предвид, че в парламента вече разполагаме с някои модели на ефективност. Самолетни билети се, възстановяват, се възстановяват при предоставяне на билета. За разлика от предишните мандати, няма спор. Преди това имаше в парламента вече имаме различни модели. Аз мисля, че за общите разходи, онова, което поискаха парламентаристите, голямо мнозинство от тях, трябва да се има предвид, като с... държим сметка за това, че възникват редица въпроси, свързани с независимостта на депутатите. Това не бива да се забравя. Що се отнася до сградите, друг голям а, дебат е в това число и в а, бюрото, особено централната сграда на парламента. Тази сграда е свързана с много проблеми. Един от последните проблеми е свързан с хигиенните условия. Какво да предприемем, какво да се предприеме за една голяма сграда? като съчетаем сигурността разнообразните цели, за които се използва тази сграда. Тук има аномалии. Какво ще стане, ако предприемем радикални мерки? Експертите казаха, че сградата е стабилна и, и ние сме свободни да продължим дискусията, за да намерим най-ефективното решение и мисля, че ще успеем да направим това. Има ли нужда от преструктуриране? Това е очевидно. Е, и дори и първият посетител, който влиза тук, е, вижда това. Дебатите още не са приключили по този въпрос. Както каза генералният секретар, ще се опитаме да приключим този дебат максимално бързо. Благодаря за всички направени наблюдения. Говорим за, за живота на парламента в структурите, използвани от парламентаристи, и трябва да бъдат добре поддържани, ефективни и прозрачни. Благодаря. Виждаме, че остава още какво да се желае. Вие желаете ли да добавите нещо накрая? Благодаря, госпожо председател. Отбелязах си всичко казано. Искам само да посоча, че в редица области, които бяха разисквани, ние в сегашната програма ще обърнем внимание, именно кетеринг, киберсигурност, и поддръжка на сградите, включително ремонт обновяване, създаването на необходима рамка за всичко това. Благодаря ви. Благодаря. С това приключваме. Господин Русо, желаете ли отново думата? <coughs> No, Не, благодаря, госпожо председател. Много беше интересно е, с голям интерес и слушах дискусията и си отбелязах всичко. Господин колега Вон, благодаря. Съвсем накратко благодаря на аудитора, заместник председателя. Наистина напомнихте ни за много важни въпроси, които разисквахме. Благодаря на генералния секретар за отговорите. Благодаря на колегите от различните генерални дирекции, които присъстват днес тук. През миналите месеци разисквахме съвместно много тези въпроси. Срещах се с тях, съвместно стигнахме до конкретни отговори, така че благодаря на колегите. Благодаря за въпросите ви. Действително, имайки предвид графика, Знаете, че до края на тази седмица ще бъде изпратен моят доклад до за писмен превод, включително после измененията ще разглеждаме. Благодаря. С това приключваме тази гледна точка. Благодаря за участието, информацията на преводачите също и всички сте поканени на новогодишната почерпка в залата форум на третия етаж, там където е с ескалаторите. Ще ни е приятно, ако дойдете да пинем по чашка за новата година. Закривам заседанието.